Госпожи и господа, бихме искали да започнем. Ще говоря на немски. Уважаеми колеги от Европейския парламент и от националните парламенти. Уважаеми посетители на семинара, за мен е много голяма чест да ви поздравя на втората част на нашия семинар. Ще говорим за това как може да улесним живота на нашите граждани. Е, имам честа да ви въведа в един много важен дебат, а именно опазването на правата на, жен... на, на децата. Все повече хора се движат и страните на Европейския съюз, преместват се в други страни, за да живеят или да учат или да работят. За съжаление, с нарастването на трансграничното движение нараства и, нараства и броя на международните разводи. Когато съпрузите са от различни държави, то те често живеят в различни държави. От това проистичат много и различни правни постулати, особено по отношение на децата, родени в такива бракове. Понякога това има за резултат отвличания от единия родител. На европейско равнище сме постигнали доста успехи срещу борбата срещу, с, с, с отвличанията на деца. Така, например, хартата на основните права са задължителни, и член 24 казва, че едно дете има право на редовни отношения, редовни е, контакти с двамата родители. Същия принцип е залегнал и в нашия инструмент, а именно регламента за решаване на съдебни дела, когато са сегнати са деца. За едно дете трябва да е осигурено, че може да посещава или да бъде посещавано от двамата родители, когато те живеят разделено в различни държави членки. Освен това, регламента дава защита при отвличане от страна на един от родителите. Защитата на правата на децата е едно от най-важните желания на Европейския парламент. Ето защо създадохме службата на един посредник, който да се е, занимава именно с отвличания на деца. Това е Роберта Анджелини. Задачата на госпожа Анджелини е да се опитва да постига доброволно споразумение между съпрузите, между родителите, като интересите на детето стоят на първо място. През 2008 година Европейския парламент издаде една резолюция с конкретни предложения за борбата срещу отвличането на децата от родителите. Е, наскоро Комисията по петициите на Европейския съюз като реакция на много петиции издаде поръчение за едно изследване в тази област, а именно по отношение на отвличането на децата. За съжаление, такива казуси често се точат дълго време и не постигат задоволително решение пред съдилищата. От тази студия, от това изследване ще ни бъдат представени някои резултати. И така постигнали сме доста добри резултати в тази област, но предстои да се направи, да се извърши, да се, извърши още много работа, да се затворят много пропуски в, също, в съществуващото законодателство. Освен това, искам да посоча и въпроса и проблемите на а, хората, на двойките, които използват услугите на сурогатни майки, просто защото не могат да имат а, сами деца. Тук също има проблеми, които имат трансгранични елементи. Има и разлики при законодателствата, когато става дума за адап... адаптиране на деца от двойки, които не могат да имат собствени деца. Комисията за граждански свободи даде поръчка за едно изследване, за да се сравни положението в държавите членки с адаптирането. Освен това, искам да засегна и проблемите за сурогатните майки. Проблемите на репродуктивната медицина до голяма степен вече се решават успешно. Много бездетни двойки могат да ползват услугите на сурогатна майка, но от тук проистичат проблемите с това, коя от майките може да има правно, под правна гледна точка претенции към детето. От наша гледна точка искаме да постигнем възможности за разрешаване на евентуални проблеми в тази област. Госпожа Пек ще ни представи някой от а, резултатите от това изследване. Поздравявам и господа, госпожа Петлини и поздравявам нашите лектори, на които след малко ще дам думата. Искам да ви помоля да изпазвате времето за говорене от 10 минути, за да може да имаме и време за дискусия. И така, е, преминаваме към първата тема актуалната ситуация за прилагане на Брюксел 2 ПИС, особено по отношение на децата. Господин Джан Пауло Романо от Швейцарски институт за сравнително право ще представи своето изследване – което е получил по поръчка на Европейския парламент. Изследването е за отговорността на родителите. Господин Романо има дума. Благодаря, госпожо председател, госпожи и господа. Швейцарския институт по сравнително правни изследвания, който представлявам, както бе казано, бе натоварен с едно изследване във връзка с правото на свиждане на децата при разделяне на родителите им в различни държави. на сайта на парламента изследването вече е публикувано. Е, искам да благодаря на организаторите на този прекрасен ден за размисъл, защото те е, бяха и наши привилегировани партньори. Този размисъл е насочен към една равносметка на постигнатия напредък, както и на формулиране на препоръки за бъдещето. Искам да споделя е, с вас някои от плодовете на нашата работа. Е, мисля, че регламента Брюксел 2А постигна наистина голям е, напредък по отношение на обростяването на, е, граждан, на живота на гражданите. Нека да припомним основното му решение, що се отнася до юрисдикцията, съдията и респективно съдът по местоживеенето на детето е компетентен. Съдът се е произнесъл с свое тълкуване. Това е мястото, където детето се намира в една позната обичайна среда. Значи, по отношение на обичайното местоживеене, имаме един оригинален механизъм на взаимна правна помощ е, германските и френските съдилища е, биха искали да има е, такова прехвърляне на юрисдикция, например, за да бъде това в интерес на детето. Националните съдебни органи показват, че има смисъл и от изключения – които са в полза на съдията постановил развода и съдията, който защитава детето. Има и едно произнасене на съда в Катовица от 2008 година, което показва колко е полезна уредбата. Има възможности за отказ от юрисдикция. Процедурата по екзекватура е упростена – и а, е, това съответства на регламент 44. Регламентът а, е, засилва защитата а, е, против а, незаконно отвличане, а, съгласно конвенцията от 89 година. А, не трябва да има решение за невръщане на детето а, от държавата, където то е отвлечено. Това е една гаранция. Е, решението, което се постановява в случай на отвличане, е, след удостоверяване, след заверяване, е, подлежи на изпълнение в цялото европейско съдебно пространство в делата Арина и после имаме потвърждение на този принцип. Друг важен аспект е правото на свиждане. Тук решенията също имат европейска изпълнителна сила. Що се отнася до националната съдебна практика и европейската съдебна практика през годините на прилагане на регламент Брюксел 2А. Като цяло равносметката там е положителна. Има някои трудности по изпълнението а, разкрити от националните съдилища. Съдът все още не е могъл да се произнесе и не ги е разрешил, но това не пречи е, да се усъвършенства системата на защита на родителските права. С скромно ще направя някои препоръки. Първо по отношение на признаването. Що се отнася до правата върху а, детето, а, Член 23 от регламента предвижда 7 основания а, за отказ и трябва да погледнете съдебната практика на националните съдилища, за да видите, че а, е, тези основания могат да бъдат съвсем страни. Цитирам едно а, е, скорошно решение. Е, защо а, бе постановено от а, а, немски съд, където а, се отхвърля искането за признаване на решение на италиански съд в полза на детето. А, това а, не е в полза на детето като цяло и се налага, когато се откаже признаване на решение, да бъде постановено ново съдебно решение, което често изпада в колизия с предходното съдебно решение. Това може е, да е, доведе до проблеми в функционирането на уредбата. И Съдът на Европейския съюз потвърждава същото. Това всъщност пречи директно е, за изграждането на едно общо европейско пространство на правосъдие, защото ако един немски съд присъди правата върху детето на майката немкиня, а френски съд присъди правата на бащата французин, тогава Представете си, детето трябва да ходи на училище, трябва да му се по, полагат, поемат медицинските разноски в случай на заболяване. На лице е реален отказ от правосъдие. Защото достъпът до правосъдие означава по въпроса, който ви интересува, да имате едно решение, а не множество съдебни решения, които взаимно се изключват. Е, значи, е, регламента е, едновременно много осложнява в това отношение нещата и същевременно не ги урежда достатъчно комплексно. Госпожа комисарят Рединг е взела отношение по тази тема. Добре е да се разшири принципа на взаимно признаване към всички решения относно упражняването на родителските права. За сега признаване се допуска само за те наречените сертифицирани, удостоверени съдебни решения и можем да се запитаме каква е логиката да съществува такъв двоен механизъм на решенията от една страна решението, което присъжда родителските права, а от друга страна решение, което определя правата на свиждане. може да се помисли за създаване на система, каквато липсва в момента, за решаване на конфликтите между съдебните решения. Можем да си помечтаем тук. Когато се стигне до такива конфликти, те биха могли евентуално да бъдат отнасени към специфично отделение на Съда на европейските общности, така както се прави във Франция на основание член 618 от Гражданския протокол процесуален кодекс. Сега, по отношение компетентността на, съдата, на съдята при присъждането на родителските права, тук много често е трудно да се извърши произнасяне, защото родителите живеят в две различни държави и е, е, юрисдикцията трябва да бъде поверена на съдят в една единствена държава. Е, съдите трябва да бъдат добре екипирани, е, за да се справят е, с дела с подобен богат международен характер. Е, трудно е тогава да се избегне, например, е, хипотеза подобна на тази по делото Коломбо. Италия и Германия имаха отношение е, съдята е, е, проявява интерес най-вече към законодателството на държавата, в която правораздава. И съдята по обичайното местоживеене на другия родител би трябвало да има поне възможност да даде своето становище, т.е. да каже как според него изглежда интересът на детето. Е, в случая е, германския съдя би трябвало да вземе предвид е, казаното от родителя италянец пред италианския съд. Възможно е това да стане една италиано-германска процедура в известен смисъл, защото материали събрани от италиански съдя се ползват в немското производство. Мисля, че това може да се използва в по-голяма степен, така че да се създаде една истински разгърната европейска съдебна мрежа. Може би нереалистично изглежда това за момента, но такъв съдебен диалог не е е изключен, защото е, член 15 предвижда препращане към е, съдебен орган, който в по-висока степен е компетентен да е, се произнесе. Трет, Тата сфера, в която може да се постигне усъвършенстване е въпросът за приложимия закон, приложимото право. Много се говори по този въпрос. Разликите в тази сфера са много, особено когато се разделят двойки без сключен брак. По германското право майката се ползва с изключителни родителски права в такъв случай. Имаше в това отношение постановено тълкуване от съда през октомври тази година. Има конвенция от Хага от 96-та година, според която съдята прилага собственото си право. Това решение според нас не съответства на развитието през последните 15 години. може да се окаже полезно на родителя да се даде възможност да определи приложимото право. Като разбира се, трябва да се осигури, че неговият избор ще бъде подчинен на интересите на детето. Например, е, по този начин е, може да се вземе предвид в един френско-германски спор френското право, което като цяло е по-великодушно е, и по-щедро. Благодаря за вашето внимание. Това, което нахвърлях, бях само някои предложения във връзка с по-нататъчното усъвършенстване на уредбата. Благодаря за представянето на изследванията. Виждаме, че Европейския съд и се сблъсква с проблеми, които не може да реши. Естествено, ясно стана, че в Германия е, предпочитание се обръща главно на родителското право на майката. Искам да поздравя е, колегите от Астън. Добре дошли на нашия семинар. Те са на трибуната за гости. И така минаваме към, другата, към следващата точка от дневния ред. И давам думата на госпожа Габриела Тома Тварох. Тя е председател на за тебе, Виена. Благодаря за поканата, благодаря за възможността да говоря пред вас. И сега виждам, че имаме много германски слушатели и немско говорящи слушатели. След тези интересни изследвания, които ни бяха представени, искам да говоря за това как съдилищата издават решение в подобни случаи. Таз, тази област е много сложна област и е израз на отношенията между отнош... Е, е, израз на отношенията между децата и родителите и особено при трансгранични случай проблемите се задълбочават. При мулти при многостранни споразумения става дума за прилагане на национални решения. Все повече все повече са основанията, които се вземат въз основа на европейското законодателство. Целта на това законодателство е да се признават решения и, и които трябва да послужат за съставяне на международни институции, които да оказват помощ при правото, при осъществяване, осъществяване на правото на свиждане, на посещение – защото детето и има право да вижда родителите си, независимо къде живеят те. Нека направя един кратък преглед на правните инструменти. Е, бе засегнат днеска Брюксел 2А, това е регламент, признаването на родителската отговорност, която тук е предвидена, се отнася главно за правото на посещение и става гаранции именно за това право. Като основа имаме тук и е, споразумението, конвенцията за родителското право, за родителската отговорност и, и имаме конвенцията за отвличане на деца. Вторият аспект – Основен проблем при разрешаването на международни случаи, това все повече се вижда, е, че <clears throat> е да се разбере кой съд е компетентен. Тоест, въпроса кой съд е компетентен да реши проблема е е основен въпрос в такива случаи. Регламентът Брюксел 2, 2А е избрал пътя да се избира съда според местонахождението, местоживеенето на детето. И при, е, при прехвърляне в друга държава членка, компетенцията, компетентността на съда бива удължена с поне 3 месеца. Защо? Защото се смята, че компетентният съд трябва да осигури възможността на родителя, който не, се, не, не, не живее с детето, да се адаптира към ситуацията. Даже се има предложението тези, този срок да се удължи на с още една година. Има и трето предложение, а именно признаване на съдебните решения от други съдилища. Европейското разрешение за, помещение, за посещение има една по-висока степен на гаранция, а именно, че в съответната държава членка, а съдебното решение, ако, е, ако са спазени условията на член 41, да бъде признавано без, без допълнителни условия. Я се съгласявам с преждеговорившия, който каза, че съдилищата срещат все още трудности с тези удостоверения. Тези удостоверения, тези разрешения за, за посещение и за свиждане не подлежат на обжалване. Има процедури за изпълнение – и компетентна, компетентна е държавата за изпълнение на това решение, на това удостоверение, а именно държавата, приемащата държава. В противен случай биха се нарушили основни принципи. Възможности за прилагане – са е, в тези възможности за прилагането на това право е, са най-различни в различните държави и членки. В Австрия, например, е, не, не е възможно насилственото отнемане на детето. На четвърто място искам да засегна проблематиката за отвличане на деца. Имаме различни ситуации – право на посещаване на а, родителя, който е изоставен след едно отвличане или пък контакт с, на детето с е, родителя, който го е отвлякал, след като детето е върнато на първия родител. Имаме най-различни ситуации, както казах, или пък прекъснатия контакт с родителя, от когото е отвлечено. Всички тези ситуации показват, че проблемите са много сходно, а именно по отношение на правото на виждане. Това право трябва да се адаптира към съответната местна ситуация. Трябва да се преодолее прекъсване на контакта и това може да се осигури с съдебни решения. Проблемът се поставя и за това, кой ще плати за разходите за път. Т.е. родителите трябва да имат тази възможност. И трябва да помислим за альтернативни методи, като например международно посредничество за опосредстване на контактите, за поощряване на контактите, за да се предотврати прекъсването на контакта с родителя. Когато става дума за отвличане на дете, трябва да работим с, страха на другия родител за едно повторно отвличане. Страха трябва да се преодолее чрез различни мерки, като например посещения, които, в които родителят е, бива, е, е биван придружаван. Същевременно говорим и за компетентността на съда, който, е, който се намира в държавата, където детето место пребивава в момента. Искам да посоча като пример един случай. Австрия срещу Италия. Европейския съд на 1 юли 2010 година разгледа този случай. Родителите на 4 годишно дете, те не са не са семейство и се разделят. И бащата се страхува, че майката ще вземе детето със себе си в друга държава. И а, той успява съда да забрани на майката да излезе от Италия, но тя въпреки това го прави. Хората се разделят и детето остава при бащата. И тук аз отново се връщам на темата си за прекъсване на контакта с единия родител. Какво може да се направи? В този случай Италианския съд издава едно решение, с което се, да, се назначава разрешение за посещение. За съжаление обаче, това разрешение не се приема от майката и майката бойкотира посещенията на бащата. Добре, въпросът е как може да се приложи това права? какво, какви права, какви възможности има родителя, който живее в друга държава, как може той да, да ефикасно да се ползва от своето право на свиждане. Именно в този стадий трябва да има възможност за международно посредничество, за да се предотвратят по-нататъчни щити, по-нататъчни накърнявания на правото за свиждане. Много е трудно, когато двамата родители живеят в различни държави. В този случай, който разказах, бе възможно <clears throat> чрез решение на италианския съд детето да бъде върнато обратно в Италия. И именно тук, след връщането на детата и след изясняване на въпроса, чрез италианските съдилища, кой в бъдеще ще поеме родителските права за детето, се задава обаче новият въпрос, как ще бъде опосредстван контакта с майката, т.е. контакта с родителя, който вероятно ще живее в друга държава. И това е, и се вижда, че случаят няма да е лек. Мисля, че ще се съгласите с мен, че когато става дума за такива трансгранични случаи, е, когато говорим за такива случаи, говорим и за много сериозни проблеми. Признаване и на правото на посещение трябва да бъде приоритетно. Това е основно право на децата за контакт на за, за техния контакт с двамата родители. Това беше вече казано. И аз тук бих предложила а, като нов инструмент семейното посредничество на международно равнище и изработване на нови условия на съпровождани а, посещения на детето. Благодаря. Благодаря. Това беше много трудна тема, която вероятно никога няма да може да бъде решена практически. Едно европейско решение за разрешение за посещение, което трябва да бъде веднага а, прилагано, това е по, само по себе си много труден казус. И така минаваме на следващата тема за Хакската конвенция Брюксел 2. Юлиане Хирш има думата. Thank you very much. Благодаря. Днес то говори от името на заместник генералния ни секретар Уилям Дънкън, който много скоро преди това заседание разбра, че няма как да присъства днес, така че аз говоря от негово име. Искам да говоря за нелегалното отвличане на деца и Хагската конвенция. 82 са страните по Хагската конвенция и тя в момента е основният инструмент, който осигурява бързото връщане на отвлечени деца между държавите членки. Начинът на действие на този инструмент е модифициран и допълнен от регламента Брюксел 2А. В Брюксел 2А виждаме по-висока регионална интеграция, включително и строг график – за процедурите по Хагската конвенция и укрепване на позициите на властите на съответната страна, от която е отвлечено детето. Броя на страните по конвенцията, подписана през 80-та година, е нараства постоянно и е, последната страна, която е подписа е Мароко, една от арабските страни. Други страни, като Русия, Сингапур, Япония, Южна Корея, Кения и Филипините, също се подготвят за ратификация на конвенцията. Един от големите проблеми при отвличането на деца е как е, може да се намери начин за сътрудничество с страни от ислямския свят. Известно е, че има все по-голямо от, по-голям брой случаи отвличания на деца в тези страни. Едно от нововведенията е по-широко използване на посредничеството, както чухме по-рано днес – както и усилия за установяване на повече доверие между правните системи на различните страни, нещо, което също бе споменато днес. В тази връзка трябва да се спомене процеса от Малта, започнат под Хакската конвенция, за да насърчи е, диалога между съдиите и високопоставените държавни служители на страните, които са подписали Хакската конвенция. Нещо, което Европейския съюз с удоволствие подкрепя. В дългосрочен план е важно подобреното сътрудничество да има добра правна основа. И тук основанието е конвенцията. Важно е да се е, подобрят процедурите чрез усилия като медиацията и се разработват структури за медиация и в е, страните извън Хагската конвенция, нещо, което е полезно за е, медиацията в е, рамките на Хагската конвенция. За съжаление обаче това не е достатъчно, защото при медиацията може да се окаже, че отвличен, от, извърши ли я е отвличането родител, е, може да бъде предпочетен при процеса на медиация и отново изоставеният родител да бъде потърпевш. Важно е, когато има споразумения, те да се зачитат от съответната правна система – а там, където няма, да се намери съдебно решение. Как можем да насърчим по-нататъчни развития в тази област? Първо, чрез изграждане на доверие между правните системи, чрез процеси като процеса от Малта и програмата Юронит и чрез възможности и за контакти между съдиите и високопоръщаваните държавни служители на страните. Планира се конференция в Марокко във връзка с програмата TIPEX на Европейския съюз през декември 2010 и след това още една през април 2011 в Катар. Така че продължава усилието за подобрение на сътрудничеството между различните страни чрез регионални конференции. Втория въпрос, свързан с насърчаването на развитието в тази област, е да продължим да настояваме на споделените ценности, които са залегнали в Конвенцията на ОНЕ за правата на човека, защото именно тези процеси могат да изградят доверие – всички подписали конвенцията са се съгласили, че всяко дете има основно право да продължи да поддържа връзка с двамата си родители. А в чен 11 се говори за задължението на държавите, подписали конвенцията, да си сътрудничат за благото на децата и за зачитането на техните права. Конвенцията за правата на детето съществува вече от повече от четвърт век. Има и някои проблеми при нейното прилагане. Ще изредя девет от тези проблеми. Първо, как може да действат бързо процедурите по конвенцията и приложението да е ефективно Второ, как когато има домашно насилие, член 13 е изключение да се прилага правилно и как връщането на детето да стане в безопасни условия и за детето, и за родителя, който го съпътства, Трето, основните принципи и тяхната последователност. Четвърто, сътрудничество между централните власти на страните, така че да има гладък обмен на информация. Пето, ефективен достъп до процедури. И двамата родители трябва да имат достъп А също така трябва да има достъпи в страната, в която детето е отвлечено и в страната, от която детето е отвлечено. Шесто, как да насърчим приложение на превентивни стратегии, включително и във връзка с е, международното преместване на семейства. Седмо, как да подобрим трансграничните контакти между родители и деца. Осмо, как да направим така, че съдиите в тези 82 страни адекватно да могат да се занимават с случаите, които попадат в, под конвенцията, т.е. обучение за тези съди и възможност те да разработят, да развият доверие едни към други както и за практическо сътрудничество по конкретни случаи. И накрая, но съвсем не на последно място, как да се изгради култура на преговаряне по въпросите, свързани с конвенцията и как да се насърчи развитието на медиацията при случаи на отвличане. Това са някои от предизвикателствата, с които се сблъскваме при конвенцията от 1980 година. И в тази връзка партньорите и в регионален и в глобален план а, действат, за да се опитат да се справят с тези затруднения. Например, разработват се насоки за най-добра практика. Например, за правоприлагането, за превентивните мерки – и е, за трансграничния контакт. В момента се работи и по насоки за медиацията. Второ, като мярка може да се подкрепя обмена на информация. Например, чрез базата данни Инкадат, база данни за отвлечени деца, където се виждат важни решения на националните съдилища по различни случаи на отвличане – разработване на съдебна мрежа по Хакската конвенция. В нея вече участват 50 съдии. Специална срещи на специалната комисия за приложението на конвенцията се провеждат редовно, следващата е през юни 2011 година. И разбира се, нещо, което е много интересно на този етап – а, работим по протокол, който да допълни конвенцията от 80-та година. Разполагате с материали по този въпрос. Виждам, че времето ми изтича, така че просто ще спомена сегашните инициативи, а именно насоките за добра практика и насоките за медиация. В заключение, въпросът за отвличанията на деца в международен план а, остава сериозен. Международната мобилност на хора се увеличава и конвенцията от 80-та година остава в центъра на усилията за борба с тези случаи. Ще продължим. Извинете. В Хакската конференция продължаваме да полагаме усилия за това приложението на Хакската конвенция да остане ефективно и да защитава децата. Благодаря. Благодаря. Кристина Блеклаус е нашия втори лектор по темата. Имате думата. Much, Благодаря, госпожо председател. Добър ден, госпожи и господа. За разлика от сънародниците си днес сутринта. Аз не съм типична англичанка. Казвам се Кристина Блаклоз. Аз съм а, адвокат а, от кантора, който работи а, в Англия и Уелс и съм председател а, на комисията на правното дружество. А, в Англия и Уелс, която се занимава с проблемите на децата. Ние над 144 хиляди юристи в Англия и Уелс представляваме. Имаме офис тук в Брюксел, за да представляваме своите интереси. Е, Джулия Бейтман е, е ръководител на нашия отдел и искам е, да и благодаря за помощта и при изготвянето на това изказване. Чухте Джулиан Хаш във връзка с отличането на деца от гледна точка на Хаската конвенция. Аз ще говоря по същия въпрос от гледна точка на актовете в Брюксел. Брюксел 2А и връзката между този режим и този по Хакската конвенция. Също така използвам възможността да поговоря е, за е, някои проблеми, е, включително практически в нашата правна система, тази на Англия и Уелс и ще дам някои идеи за бъдеща работа. Първо, какво имаме предвид под отвличане на деца? То съществува в две форми. Незаконно извеждане или задържане. И двете форми е, са в нарушение на родителските права по закона на държавата членка, по место, обичайното местоживеене на е, детето, непосредствено преди незаконното извеждане или задържане. Както във всички подотрасли на семейното право, тези случаи са много. Е, спешни, много натоварени с емоция. Те засягат самата сърцевина на човешкия живот. Тези е, случаи трябва да се решават бързо и централните органи, така наречени съгласно регламента, трябва да си сътрудничат бързо в защита на интересите и правата на детето. Регламентът Брюксел 2А цели да осигури е, бързото връщане на детето той стимулира бързото и резултатно сътрудничество между компетентните органи. Регламентът предвижда много строги срокове за разглеждане на тези случаи, на тези дела. Производствата трябва да се а, е, развиват а, е, по възможно най-ускорения ред в националното законодателство и във всички случаи за не повече от 6 седмици. Потребността от бързина е потвърдена на ниво Европейския съюз, тъй като Съдът на Европейският съюз много бързо може да осъществи производство по предварително заключение. Аз съм а, е, била свидетел на някои е, дела, в които много ефективно тези бързи производства са били използвани. Регламентът също така а, е, урежда и ускорява а, изпълнителното производство. Решенията, постановени в тази връзка, а, се признават пряко и подлежат на изпълнение в държавите членки без необходимост от признаване, от екзекватура и допускане на изпълнението. При условие, разбира се, че са спазени изискванията на регламента. Общото правило е, че когато дете бива отвлечено от една държава членка и отведено в друга, да, съдът е, по обичайното местоживение на детето непосредствено преди отвличането, тъй нареченият съд на държавата членка по происхода, има юрисдикция, е, докато детето е в другата страна на държава член на Европейския съюз. Е, в втората държава членка, замолената, има юрисдикция само в две много специфични категории обстоятелства. Когато детето е придобило обичайно местоживеене в тази страна и лицата с родителски права са се съгласили, или пък детето е придобило обичайно местоживеене и поне една година е било там. Обичайно местоживеене е, е привръзката, но няма определение в регламента и националните съдилища преценяват, що е то обичайно местоживеене. Новаторски момент в регламента Брюксел 2 е, а в сравнение с Хакската конвенция е изискването а, в сърцевината на производството да стоят висшите интереси на детето. Това означава, че съдът трябва да изслуша детето. Изслушването на детето не е, е предписано като процедура. Националните съдебни системи трябва да го разработят. И няколко думи за нашата съдебна система. Съгласно закона за отличане на децата от 1984 година е престъпление е, всяко лице, което е свързано с детето, да вземе и да изведе в друга държава или да изпрати в друга държава едно дете без съгласието на лицето, което упражнява права в, а, върху детето. Лорд канцлерът има правомощията в това отношение, който обаче делегира своите правомощия на специална служба. Ние имаме три различни правни системи в Великобритания Англия и Уелс, Шотландия и Северна Ирландия. Това са отделни правни системи и нито Хакската конвенция, нито регламентът Брюксел 2А могат да бъдат използвани в отношенията между тези съдебни системи. Но делата могат да се движат. Шотландия и а, а, Северна Ирландия имат а, свои централни органи. Какво а, става, когато постъпи дело в страната? Когато а, едно дете бъде отвлечено и бъде изведено в Великобритания или задържано там. Дете, е, е, родителите е, подават молба в собствената си страна при централния орган. Централният орган изпраща на нашата компетентна служба тази молба и тази служба може да се свърже с родителите. Ако родителите отговарят на изискванията, те могат да се ползват с специална адвокатска помощ от кантора специализирана в тези дела. Всички дела се разглеждат в Лондон, но тъй наречения Виш съд или апелативен съд и имаме процесуални норми, които гарантират изключителната бързина на делата един дни максимално може да се е, проточи едно такова дело, като съдът много строго контролира този срок. Ако е, имаме обратната хипотеза, бъде изведено дете от Великобритания, е, нашата компетентна служба помага на заявителите и на техните адвокати, като може да е, при попълването на формулярите и е, търсенето на помощ. Попълнените документи се изпращат заедно с необходимия в случая превод е, до централния орган на държавата, където се намира детето. Е, нашата служба е, дава съвети във връзка с английското право, служи като връзка между централния орган на другата държава членка и заявителите и ги подпомага максимално. В заключение, Регламентът Брюксел 2А въведе значителни процесуални усъвършенствания за държавите членки на Европейския съюз в сравнение с Хакската конвенция. Основните сфери, където бе проявено новаторство, са следните. Въвеждане на строги срокове. Принципът, че висшият интерес на детето сега е сърцевината на процеса на приемане на решения. Специфични норми относно изслушването на детето, свеждане до минимум на е основанията за отказ на връщане и въвеждане на принципа, че съдът не може да откаже връщане на детето, освен ако лицето, което е поискало връщането, е имало възможност да бъде изслушано. Има а, практика и на Съда на Европейския съюз. А, имам а, материал по този въпрос и тази практика показва, че все още остават доста проблеми. Бих откроила три сфери, в които трябва да се помисли при прегледа на регламента през 2012 година. Първо, липсва определение на понятието обичайно местоживеене. Второ, въпросът за това кой има право да упражнява родителските права. Тоест, не сключилите брак бащи имат ли такова право? И трето, по отношение определенето на юрисдикцията – има място за по-нататъчно усъвършенстване. Всъщност и в трите сфери има място за по-нататъчно усъвършенстване. И сега ще направя една окончателна крайна препоръка. Необходимо е, е мащабно обучение и е, познаване на нормите от всички служители, включително практикуващи юристи, които имат отношение към тези дела. Това е от съществено значение за бързото изпълнение на регламента. Смятам, че е, това е, са инициативи, които могат да се ползват е, от финансиране по фондовете и средствата, предвидени за съдебно сътрудничество в Европейския съюз. Благодаря. Благодаря за вашето изложение. И що се отнася до дефинициите, наистина това е проблем, който въжи за повечето регламенти. Трудно е да трудно е да направим една обща дефиниция. Може би държавите членки трябва да си да посредстват своите собствени дефиниции. А сега давам думата на Ния Рай Сегрен. Тя е адвокат. Thank you very much. And, um, again... Благодаря. И аз съм практикуващ адвокат, като преждоговорившата ораторка, но този път съм от Швейцария. Ще говоря за защитата на правата на децата и за това какво се прави държавите членки. Първо нека да кажа няколко думи и за конвенцията от 96-та година, в която се казва, че децата трябва да получат необходимата информация, за да може техните права и най-добри интереси да бъдат защитени. Там се говори и за ролята на родителите в защитата и развитието на тези правила в интерес на детето. Държавите членки са длъжни да помагат за защитата на тези права. И накрая Изисква се от семействата да представят писмено споразумение преди да започнат преди да започне производството в съда. В а, Швеция има институт, който се занимава с посредничество между родители, които са на път да се разделят. Брюксел 2А разширява обхвата на конвенцията и включва и желанията на детето. Нещо, което е много голяма промяна. Оказва се, че правата на децата се зачитат в държавите членки, децата се, се изслушват, но има много големи разлики в начина по който децата се изслушват и в начина по който се вземат предвид техните съображения. Има някои промени, някои даже много големи промени по отношение на начина в кой, по който децата участват в правното, в съдебното производство и начина по който се вземат предвид техните желания, но отново остават много неща завършена. В повечето държави членки има инструменти за защита на правата на децата. Има обаче различни начини за защита на тези права и е, разликите заслужават по-сериозен анализ. Ще се върна на този въпрос. Необходими са ни повече насоки за това как да защитаваме правата на децата в съдебното производство и трябва да намерим подобни инструменти в държавите членки, е, за да може да се гарантират тези права на децата. В някои от държавите членки децата могат да бъдат изслушвани като свидетели в е, граждански и наказателни дела над определена възраст. В други страни е, това е, е недопустимо. В някои страни трябва да бъдат изслушвани директно от съдия, в други те изобщо не могат да бъдат изслушвани. Децата имат право да се изкажат, когато става дума за случаи на родителски права и отвличане и техните становища трябва да се вземат предвид. Но начинът по който се прилага това изискване е различен отново в различните държави членки и отново заслужава да бъде разгледан по-внимателно. Има различни начини да се изслуша едно дете. Това може да стане чрез родителите, чрез експертите или чрез социални чрез експерти или чрез социални работници. В най-честия случай е, тази дейност се извършва по определение от е, социалните служби, т.е. те определят кой да изслуша детето. В някои случаи детето се е, разпитва от детски психолог или други експерти. По някой път съдията изслушва детето сам, друг път заедно с психолог. В някои случаи деца могат да бъдат разпитвани на много малък, е, млада възраст. Има е, случаи, в които са изслушвани деца на 7-8 годишна възраст. Много рядко се случва детето да бъде представлявано в съда отделно. Мисля, че това не е за доброто на детето и е въпрос, който трябва да се разгледа. В Базел 2А най... Извинете, в Брюксел 2А най-често се предвижда становището на детето да бъде представено от родителите. Повечето експерти се предвиждат различни мерки, включително евентуален референдум за правата на човека по отношение на правата на, на, на родителските права, достъпа до, наказател, до съдебно производство и прочие. Има е, широко разпространено убеждение, че все още не е намерен достатъчно добър баланс. баланс. В Швеция се не се, е, Швеция не е подписала е, конвенцията за правата, Европейската конвенция за правата на децата, но е, е направила някои вписвания в своето право. Очаква се скоро време да има възможност за подписване на тази конвенция, нещо, което ще даде по-добри права на децата в нашата страна. Детето има право да изрази своите предпочитания в е, съдебното производство, но начинът по който се изслушва детето и начина по който се предава неговата позиция на съда е различна. Ето, например, в Англия едно е, проучване показва, че Три четвърти от професионалистите са заявили, че децата не трябва да бъдат разпитвани в съдебни производства. В Германия съдиите, 88% от съдиите не включват децата в съдебното производство, когато не става дума за родителски права. В Швеция почти няма случаи на излучване на деца. Повечето държави са дали право на децата да бъдат представлявани в съда, но това се случва в не повече от 1,6% от случаите в Великобритания, а в, а, извинете, в Германия, а в Великобритания а, в не повече от 10% от случаите. Трябва много внимателно да се разгледат а, тези въпроси. И по-конкретно предлагам да разгледаме въпросите за това, как точно да бъдат изслушвани децата. Необходими са ни насоки за това. Също така, говорихме за медиаторите. Медиацията е необходима, но също така е необходимо хората, работещи в тази област, да бъдат специално обучени и да имат насоки, защото иначе разликите между страните са твърде големи. И накрая. Разгледала съм и някои от дефинициите. Някои от другите оратори вече споменаха, че е необходима по-добра дефиниция на обичайното местопребиваване, родителски права, родителска отговорност. Това са въпроси, които се обсъждат, това са термини, които се използват, но опасявам се в различните страни, те значат различни неща, така че има нужда от дефиниции. Благодаря. Благодаря. Мисля, че това е хубав пример и за другите държави членки, за това как могат да се изслушват децата. А сега отиваме към другата тема за отговорността на родителите, за биологичното родителство, за договорите с сурогатните майки. Тук законодателството при държавите членки е много различно, защото има и етични аспекти. Трябва да видим дали има нужда за действия на европейско равнище. Госпожа Велина Тодорова ще говори пред нас. Тя е от БАН. Имате думата. Thank you, Madam Chair. Благодаря, госпожо председател, госпожи и господа. Моето изказване ще очертае сложните въпроси, свързани с националните материално-правни законодателства по въпросите на приемното майчинство както и международноправните аспекти на тези случаи с международен елемент, ще направя и предложения за евентуални действия, които да бъдат предприети. Няма съмнение, че бързото напредване на репродуктивната медицина, съчетано със свободното движение, Признаването на правата на децата и многообразието във формите на семейно съжителство налагат решаване на този въпрос. Доскоро семейните законодателства на държавите членки признаваха генетичната връзка като водеща в отношенията между деца и родител. Но все повече в този процес се включват донори и това налага необходимостта да се признае юридическо родителство, а не само биологично такова. Технологията днес позволява да се родят а, деца без генетична връзка с юридическия родител. Има също така и тъй наречените приемни а, договорености. Е, приемното родителство поставя е, много философски и етични проблеми, които се разискват в академичната литература и в политическите документи. Приемното родителство означава една жена да износи детето на друга с намерението след раждането детето да бъде дадено на е, жената, е, която ще го отглежда. Правните проблеми, създавани в практиката, са многобройни. Как да бъде установено родителството, доколко и как е, да бъде регулирана медицинската практика, как да бъде уредена търговско-правната част на договорите за приемно родителство. А и съдбата на децата след а, подобна намеса а, поставя много въпроси. А, в международните случаи, случаите с международно правен елемент, проблематиката е още по-сложна от гледна точка на правата на детето. Приемното родителство се урежда по различен начин в държавите членки на Европейския съюз. То е изрично уредено само в две държави членки – Великобритания и Гърция, но там се прилагат различни концепции. Седем държави членки забраняват тази практика, останалите нямат конкретни закони, някои от тях са по-скоро либерални, отколкото с ограничителен уклон. Ограничителен уклон е, ако съществува, това е един от основните фактори за международно сурогатство. Общият подход е, че юридическият родител а, не се определя автоматично от споразумението за сурогатно а, родителство износващия детето не получава никакъв родителски статус, въпреки че детето е генетично свързано с него. Това означава, че не подлежи на принудително изпълнение споразумението с сурогатната марка, майка. В всяка държава членка, с изключение на Гърция, раждането на детето е водещо и тогава а, майката, която ражда, е родителя. Тя не може да бъде обвързана от договор. Тя а, сама преценява дали да предаде детето. И юридическото родителство се установява само по реда, установен в закона, но не и чрез договор. Значението на договора за е, приемното родителство се е, определя от съда, който се произнася кой е юридическия родител. Законодателствата на държавите членки, които допускат този метод на сурогатно майчинство, използват методите на припознаване или осиновяване. След осиновяването се издава ново удостоверение за раждане, като осиновителите фигурират като родители. В Гърция само се постановява предварителен съдебен акт който води до автоматично признаване на родителството на майката, записана в удостоверението за раждане. В държавите членки има консенсус, че е, заместващото майчинство трябва да бъде законно регулиране. Холандия и е, Белгия а, поверяват тези случаи на органите за а, защита на детето. В Гърция съдът е компетент, компетентен. А, въпросът а, за регулирането а, много а, уподобява сурогатството на а, осиновяването. Вече се поставят въпросите при международните случаи, не са правени научни изследвания в тази посока. Само наскоро видяхме едно проучване, което обаче трябва да приключи през 2012 година на частноправните аспекти на този проблем. Много автори обаче подчертават, че тук има доста големи сложности, както за възрастните, така и за децата. Някои от случаите, цитирани в моя документ, иллюстрират сложността на случаите с международен елемент. Великобритания, Франция, Белгия, Холандия са държави, чието граждани са участвали в такива споразумения. Сключвали са ги в Штатите, в Калифорния или Минесота, в Индия и в Украина. В британското дело съдът не признава украинското свидетелство за раждане. Твърди, че то е в противоречие на националния закон. Във Великобритания сурогатството е а, законно и за това съдът се произнася веднага в испанското, белгийското и холандското дело. Чуждите удостоверения за раждане не са признати и се приема, че те противоречат на закона или на обществения ред. единствено във Франция съдът е признал чуждестранните съдебни решения – Вся, всеки съдебен орган е прилагал своите международно частноправни правила, за да уреди действителността и да е, потвърди или отхвърли действителността на удостоверението за раждане. В оригиналното удостоверение за раждане е, са фигурирали определени имена на родители против закона. Защото в държавите членки, е, съответните, е, в които е отхвърлено признаването на удостоверението, е, рождената майка е и законната майка. Според английския съдя, в този случай децата са били без гражданство и без родители, поради което е трябвало да им бъде назначен настойник. Какво е необходимо да се предприеме като действие? Не отдавна законното родителство е определено като а, така нововъзникваща сфера на а, международното семейно право, но нямаме актове за регулиране на този сложен въпрос. Тъй като сурогатното майчинство се ползва с много различни уредби, от пълна забрана до съвсем либерален подход, би трябвало на международно ниво да се създадат общи стандарти, материално-правни, които може би за момента са немислими. Но те трябва да а, съществуват. Трябва също да се уредят и международните частноправни аспекти. Едно решение в Европейския съюз би било а, да се създаде регламент за признаване на а, тези удостоверения за раждане и за уреждане на а, статуса на законните родители на основата на Брюксел 1, Брюксел 2, Брюксел 2А може да се стъпи. Те уреждат признаването на публични официални документи. Но трябва да кажем две неща. Брюксел 2 а не се прилага към оспорване на родителството и освен това не може да се прехвърлят действащите норми е, към е, удостоверенията е, за раждане, тъй като те нямат сила на пресъдено нещо. Проблемът е глобален, освен това, а не само европейски. Затова всяко действие на ниво Европейски съюз ще бъде недостатъчно за глобална уредба. В този смисъл, друго решение би било да се предприемат съгласувани действия както на ниво Европейски съюз, така и на ниво Хакска конференция за международно частно право в две насоки. Първо, да се е, проучи характера, мащабите, натрупаната практика е, във връзка е, с международните случаи на сурогатство и второ, да се направи една международна конвенция, като се следва модела на Хакската конвенция за международно осиновяване. Подобни международни норми ще създадат необходимата правна сигурност и предсказуемост в защита на децата и ще помогне на родителите да не се стига до най-противоречивата практика като експлоатация на жените и продажба на бебета. Благодаря. Благодаря. Ето, виждаме, че ние юристите закъсняваме с нашите действия, естествено, хубаво е да се решат подобни проблеми колкото се може по-бързо. И така, преминаваме към следващата тема. Темата е за международното осиновяване и каква е ситуацията в държавите членки, дали има нужда Европейския съюз да се намеси, има ли необходимост от една европейска политика в областта на осиновяването. Европейския парламент е възложил изследване по тази тема и госпожа Рафаела Прелияско, която е юрист и менеджер на проекта в Института за поощряване на прилагането на правата на децата. Тя ще представи резултатите от изследването. Благодаря ви много за тази възможност да проведа това проучване и след това да го представя на това важно събитие. Основната цел на това проучване бе да се направи сравнителен анализ на различните национални системи за международно осиновяване, за да може да се създаде актуализирана база данни, да се натрупат актуализирани познания, за да се оцени е, разликата в системата. Има различни политики в различните страни и се е, разглежда, и, е, са различни и научните е, заключения и е, самите системи. Направихме подробен анализ, за да намерим, да идентифицираме важните елементи на законодателството в различните страни по отношение на процедурите за осиновяване, като времено се опитваме да установим основните регулаторни въпроси и конфликтни области, където трябва да намерим решение. Сравнителният анализ, направен в доклада, сравнява различните държави членки и става ясно, че има големи разлики. И в процедурен план, и по отношение на националната практика, и по отношение на услугите. Ролята на законодателната власт, съдилищата – и административните органи все още е решаваща в тази област. Що се отнася до производствата по осиновяването в е, страните от Европейския съюз, в повечето страните членки е, се твърди, че няма голяма разлика при осиновяването между гражданите на Европейския съюз и чуждите граждани, пребиваващи в него. Като цяло не се изисква доказателство за гражданство. А, изисква се просто родителите да са регистрирани като живеещи в съответната европейска страна. Признаването на чуждестранните заповеди за осин обновяване автоматично само в страните от Хакската конвенция. Ако гражданин на европейска страна, живееща извън Европейския съюз, осинови дете, осиновеното дете автоматично получава същото гражданство като осиновителите. съгласно Хелската конвенция и се издава сертификат по член 23 от конвенцията. Заповедта за осиновяване трябва само да бъде записана в Националния граждански регистр, за да се позволи детето да получи гражданство. Споразуме... Е, заповедите за осиновяване, ако не са записани по този начин, трябва да бъдат одобрени от съда. Това означава, че има спазване на принципите и по отношение на осиновяване на деца в чужбина от Европейски граждани. Но има случаи, в които заповедта за осиновяване няма същия ефект. В доклада се подчертава, че има много различни решения по тези конкретни въпроси. Някои са задължителни по своя характер, други не. И всичко това може да създаде сериозни напрежения в Европа. Затова препоръчваме опростяване и координиране на всички мерки в тази област и да се създаде европейска стратегия която да не се състои само в изискване съответните страни да се присъединят към Хагската конвенция, но да включва и други инструменти за правата на детето. В тази връзка може би е добре да вземем предвид една тенденция, която вече е приета а именно планове и конкретни цели, например ратификация на международните конвенции, приемане на ново национално законодателство, създаване на механизми за наблюдение, надзор на правителствените инициативи, разпределение на ресурси, насречение на политики и дейности, които имат за цел да увеличат информираността на гражданите по въпросите за защитата на детето и по-конкретно по въпросите свързани с осиновяването. Що се отнася до признаването на заповедта за осиновяване, когато всички е, засегнати лица имат европейско гражданство, трябва да се намери общо решение, така че да има пряко признаване на заповедта а, от една страна членка във всяка една друга. Независимо от дали а, тази страна е ратифицирала конвенцията от 1993 година от Хага за международното споразуме, а, осиновяване, като се зачитат напълно правата на детето. На този етап стигнахме до извода, че няма нужда да се уточняват конкретни правни разпоредби, а може да се разчита на съществуващите инструменти. Необходимо е да се провери дали и до каква степен тази област на правото може да бъде повлияна от една обща европейска политика. Междувременно изготвянето на документ за принципите на правото в връзка с осиновяването и по-конкретно международното право по осиновяването в Европейския съюз може да приключи с набор от референтни точки, за да се уточнят принципите, така че да се определи с какво трябва да се съобразява всички държави членки. Този документ би могъл да даде възможност за създаване на общи политики в тази област. Европейски съюз няма компетенции, но не това е проблемът тук. Смятаме, че първата стъпка би била обща система от насоки до която всички да се допитват. Ще намерите повече информация по тези въпроси в доклада. Можете да го намерите на вебсайта на Европейския парламент, както и на вебсайта на Институто Дели Ноченти. Благодаря за вниманието. Благодаря. За представянето на всички тези нови разпоредби, с които всички ще се сплъскваме бъдеще. Сега, преди да започнем дискусията, искам да да дам думата на нашата референтка по отношение на международни отвличания на деца, госпожа Анжелини. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на организаторите на това мероприятие. Всъщност, искам съвсем накратко да се представя. Аз съм медиаторка, посредни, посредник към Европейския парламент и работя по международния случай за отвлечение на деца. Искам да подчертая, че Европейския парламент беше първата институция, която разбра, че с повишената свобода на движението в рамките на Европейския съюз се увеличават и проблеми в транснационалната област, когато става дума за разделяне на партньори, съпрузи и разводи. Ето защо още през 1997 година Европейския парламент направи е, една доста доста смела инициатива за решение на тези проблеми. Тогава Европейския съюз се наричаше все още Европейска общност, но тогава започна още дискусията за а, начални компетенции на и правомощия в областта на семейното право. Става дума за една много ин... важна инициатива. Все повече данни говорят за това, че феноменът е много важен и Европейската комисия каза преди един месец, че всяка година в Европа се изключват около 300 хиляди двустранни бракове, т.е. бракове от партньори от различни държави членки. В доклада има различни статистики. За приложението на Брюксел 2 от 2001 година. Това е един доклад, който дава статистика за случаите на отвличане на деца в рамките на Европейския съюз. Това е феномен, който, който все повече се разраства и тук се вижда колко важна е ролята на посредника – Европейския парламент още през 1980 година създаде инструмента на посредничество като евентуална альтернатива за случаите, в които става възможно за постигане на споразумение между, между родителите. Особено когато става дума за непълнолетно дете. Имаме и Стокхолмската програма от 2009 година, където се дават много ясни доказа, оказания към всички тези комплекси от теми. В тази програма се е записано, че сътрудничеството в сектора трябва да бъде укрепено и задълбочено. И се прави препратка именно към семейното посредничество на международно равнище, особено за случаите на отвличане на деца от единия родител. И естествено има и други правни инструменти, но преди да се използват те, би трябвало да се види до каква степен може да бъде споразумение чрез посредничество, естествено чрез съдействието също така на съответните държави членки. Така че може да се направи извода, посредничеството е много важен инструмент, който предстои да бъде кодифициран допълнително. Но какво прави Европейския парламент? Европейския парламент използва тази служба на медиатора, този пост на, на медиатора, да информира гражданите на Европейския съюз за това, че могат да използват този инструмент. Понякога постъпват предложения от двамата родители, като естествено винаги на първо, на предно място е интереса на детето. Където е възможно, се постига споразумение. По този начин се предотвратява психологическия стрес и се намалява или предотвратяват е, дългогодишни, дълги, точещи се дълги години съдебни производства. Това, което правим, е да намерим един иновативен подход за разрешение на проблемите, защото всъщност нямаме ясна дефиниция на понятието медиация посредничество. От страна на Европейската комисия, поне или от страна на законовите текстове, няма такава дефиниция. И така, още веднъж, каква е ролята на парламента, какво прави парламента, когато към нас се обърнат родители? Ние им даваме информация, предоставяме им психологическа помощ, имаме и екип от експерти, който е на тяхно разположение. Но естествено има и граници на това, което правим, защото ние нямаме ясна дефиниция за това какво разбираме под е, семейно посредничество. Ние информираме родителите, както казах, още от самото начало, че човек би трябвало да постигне доброволно съгласие в конфликта и след постигане на съгласието е, е, националните органи са отговорни за е, прилагане на практика на това споразумение между партньорите. Естествено, ние още от самото начало казваме какви са нашите правомощи и какви са границите ни. И всички експерти и компетенциите на нашите експерти. Тоест, ние сме развили нещо като кодекс за поведение в случаите на отвличане на деца от родител и основата на този кодекс са една директива от 2008 година, която всъщност е основата за нашата дейност е, от правна гледна точка. И накрая искам да кажа, че би било много полезно да се укрепи тази институция на посредничеството и то опирайки се на Стокхолмската програма. Е, с е, този апел се обърнах и към компетентния комисар. Би било хубаво, ако Европейската комисия даде предложение за правно обвързваща дефиниция на семейното посредничество. Тази адхок дефиниция, която имаме в момента, с която боравим в момента, не е достатъчна трябва да имаме разпоредби, правила, Което, които да отговарят на правните норми в отделните области. Знае, че в началото на годината, през януари или февруари, комисията, и именно комисар Рейдинг, ще направи редица предложения – е специално предложение по отношение на децата и те, защитата на техните интереси, със сигурност ще се предложат и начини за функциониране, за по-нататъчно функциониране и укрепване на института на, на, на, на, на семейното посредничество. Защото искаме да предотвратим децата да имат, да понесат щети от разделянето на съпрузите. Благодаря. Сега пристъпваме към дискусията с представителите на националните парламенти. Имаме заявление от страна на Холандия, Гърция, Испания и сега искам да дам думата на представителката на Камерата на Холандския парламент. Благодаря. Както казахте, аз съм от Холандския сенат. Много интересно беше това, което чухме до тук. Не знае даже откъде да започна. Все пак някои бележки. От гледна точка на споразуменията за упражняване на родителски права, ние имаме в Холандия положителен опит и имаме съдия за връзка, който а, се свързва с съдиите в другите държави членки. Имало е, е случаи, е, които са били отнасени до британски съдилища и други съдилища. И е, ние сме почерпили опит от тях и обратно и те са почерпили опит от нас. Искам да споделя някои опасения. При заместващите майки, сурогатните майки, преди да бъде постигнато е, юридическо споразумение, според мен е изключително важно да се гарантира, защото е, да се уредят е, етичните въпроси, моралните въпроси. Ние в Холандия правим разлика между високотехнологични и нискотехнологични сурогатни бременности. Eh, Тоест, имаме инвитрото с биологичен материал от бащата също така и оплодената яйцеклетка се трансплантира в сурогатната майка. Това е съвсем друга ситуация. Имаме много ситуации, ако не регулираме нещата. Мисля, че много бързо ще се доближим до една ситуация, където е, няма да може да видим, е, да, да, няма да може да определяме е, кой е родител на детето. В Холандия една комерциална едно комерциално отношение към сурогатната майка не е разрешено. Много е трудно да се определят тогава и кои са роднините на детето. Има и една идеална идеално майчинство, така да се каже. Има указания в Холандия. И тук става дума не само за а, хай-тек, така да се каже, за високотехнологичното сурогатно майчинство, много трябва да помоля нещата да бъдат точни. Детето има право да знае кои са неговите родители и ако ние кажем, че в неговото свидетелство за раждане трябва да стоят само имената на неговите осиновители, не знае дали това е достатъчно детето. И трябва да и, има право да знае кои са неговите биологични родители също така. Въпросът има най-различни аспекти, медицински, правни, етични. Ам, толкова много неща чухме до момента че не зная точно на къде искам да се отправя в своите разсъждения. Е, исках да говоря и за отвличанията на децата. Нашият опит в Европа е, е доста положителен, също така и чрез е, Брюксел 2 и е, с Хакската конвенция, но имаме големи проблеми с щатите. Защото там няма финансови финансова помощ за родителите да водят процес, но това са практически подробности, които обаче провокират големи проблеми. И аз се питам дали не е възможно Европа да говори, да се обърне на двустранна основа с е, щатите за е, практическо прилагане на цялата законова база, която имаме ние. Благодаря. Това беше интересно предложение за разговор с щат. А сега госпожа Базилика, Базилики има думата. Е, Благодаря, госпожо председател, госпожи и господа евродепутати. Искам да изразя високата си удовлетвореност от тази прекрасна инициатива. Всички ние, юристи, е, се впечатляваме от това, че често пъти получаваме оплакване – че трудно а, ни разбират. Всичко, което чух до тук, е, ми дава основание да вярвам, че подобни оплаквания са безпочвени. Поне що се отнася до защитата на малолетните и непълнолетните и що се отнася до улесняването на свободното движение на лицата в Европейския съюз. Гърция е член на Европейския съюз и неодавна през 2009 година се присъедини към Хакската конвенция. Смятаме, че това, което е важно в конвенцията, са гаранциите за зачитането на интереса на детето при международното осиновяване, като се спазват основните права на детето. Конвенцията предвижда и система на сътрудничество между договарящите страни, отново с цел да бъдат предложени гаранции. Е, и да бъдат избегнати проблеми, свързани както с продажбата на деца, така и с отвличането. Е, Гърция се опитва да въведе в националните е, си норми е, всички международно правни договори и имаме централен орган, има действително сложни отношения, е, проистичащи от различните договори, но ние е, се опитваме да създадем такъв централен орган по отношение на осиновяванията, който да играе ролята и на орган за превенция, да съблюдава винаги интересите на детето и да следи за това дали е, бъдещият осиновител отговаря на всички условия. Естествено, трудно е да имате само един орган, компетентен, е, да се произнесе по такива сложни въпроси. Но не бива да забравяме, че в моята страна, а и в други, се осиновяват и навършили пълнолетия лица. Това е елемент, който не бива да бъде пропускан от нормативната уредба на Европейския съюз, защото и той ще допринесе в допълнителна степен за свободното движение на граждани в Европейския съюз. И така, с оглед на всичко казано, би е, е, било добре, за да може нашите институции да постигат успех, е, да се е, споразумеем е, по е, заключенията на госпожа Алиас, колко правилно чухме името, е, която поздравявам за изказването. Всички държави членки трябва да имат регистри – регистри, при които се зачита принципът на поверителност на данните. Всички държави членки трябва да имат такива регистри, независимо дали са малки или големи. Трябва да имаме набор от правила, от насоки, за осигуряване на възможно най-добро прилагане на принципа на субсидиарност. Всяка държава членка по-отделно би трябвало да организира своите програми за прием и осиновяване и е, трябва да се правят разяснителни кампании, трябва да бъдат при влечени и специалистите, е, учените, е, да кажем, психолозите, които да разясняват проблемите на децата без родители. И също така лицата с увреждания са група, която не бива да забравяме. Има и нещо друго, което не бива да пренебрегваме. Във връзка с изслушването на децата, на госпожа Пергаско искам да задам един въпрос. И на преждеговорившата ораторка също задавам този въпрос. Кога смятате, че настъпва зрелост от детето, за да може то да бъде изслушано? На каква възраст? Това изслушване е да стане задължително. Имам предвид задължителното изслушване на детето, избрано за осиновяване. И има още един проблем, към който трябва да проявим много голямо внимание – трябва да имаме конкретни, специфични норми. Когато бъдещите осиновители или детето, е, което ще бъде осиновено, идва от страна, в която не се е, осъществява такова сътрудничество. Мисля, че всичко това е много важно и трябва да го разгледаме през призмата както на е, Хагската конвенция, така и на регламента Брюксел 2А. Благодаря господин Алтеле Вавал от Испанския сенат. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че тази трета част на нашето съвместно заседание е много интересна. Тук става дума с един от стълбовете на европейското семейно право, отговорността на родителите и защитата на децата. Искам да направя коментари по няколко важни въпроса. Първо, съвместното упражняване на родителски права. В Испания имаме законодателство по този въпрос, но бихме искали и в Испания, и в европейското законодателство да видим модела, при който се използва по предпочитание съвместното упражняване на родителските права, но не и автоматично. Тоест, ако има то е само ако родителите имат желание да упражняват съвместно родител... родителските си права. Това не е същото като родителската отговорност, защото при родителската отговорност се търси и споразумение между родителите за това какво би било най-добре за детето. За да може семейните връзки да не се прекъсват. В Испания а и на много други места се казва, трябва да се действа в интерес на детето. Добре, обаче, кой решава а, какъв е интерес на детето? Според род... един родител той може да е един, според другия може да е друг. А, трябва ли да се питат а, бабите и дядовците? Трябва ли да се пита съда? Всеки има своята интерпретация за интересите на детето. И когато на практика се опре до решаването на този въпрос, в крайна сметка съдията взема решение. И какво? Казваме че децата имат право на, да се радват на споделено упражняване на родителските права и да и, виждат всеки един от родителите си, но без това да се отразява отрицателно на връзките между родителите и децата. И така съвместното упражняване на родителските права е начин родителите да комбинират своя служебен и семейен живот и да прекарват време с детето си. Трябва родителите да могат да имат време и за работа, и за децата си, за да могат да се радват на ползите и от, и от двете. И ако има конфликт тази връзка, родители, е, е, съдът взема решение. При всички положения настоявам да се предпочита съвместното е, упражнение на родителските права, да не е автоматично, и а, да се говори за родителска отговорност. Сега в различните държави членки положението е различно. Както казаха много от ораторите. Но европейското законодателство трябва да позволи на съдията да определи какви са интересите на родителя. Също, да кажем, ако една майка или баща не може да си намери работа в съответната страна и трябва да се пресели другаде в търсене на работа, ето това е една от възможностите. А има и друг вариант. Някой може да иска да се премести, защото иска по този начин да отнеме детето си от другия родител. Така че съдията трябва да вземе решение тук по отношение на намерението. Говорихме и за достъпа. И тук искам да говоря малко за концепцията – в Испания се говори за право на посещение. Тоест, изглежда, а, че в този е, термин се включва някакъв вид а, е, час, а, в който родителят може да посети детето си. Но това не е така. На практика, въпреки че на испански се говори за право на посещение, правото на достъп има предвид родителят да прекарва време с детето си. Също така, много важно е да се вземе предвид общия семейен интерес, защото и родителите са засегнати. Е, а дори едно семейство да се раздели, род... Е, бабите и дядовците могат да искат е, контакт с това дете. Така че това са все въпроси, които много по-лесно могат да се решат, ако имахме предбрачни договори навсякъде в Европа. И ако тези договори се въведат навсякъде в Европа, този тип проблеми няма да възникват. Благодаря. А, проблем с превода, вероятно, е дефиницията за правото на посещаване. А, ние също имаме различни думички за, за правото на посещение в Германия. Аз съм нотариус е, също казвам, препоръчвам на бъдещите партньори, съпрузи да подпишат брачен договор, но много хора не искат и се основават на любовта, но виждаме, че имаме и в Германия доста голям брой нарастващи разводи. Но Е, също и с, с споделените родителски права имаме проблем като, като превод. А сега искам да дам думата на господин Тецера от е, правната комисия. Gracias, Presidenta. Dos preguntas para los ponentes, porque también es una demostración de... Благодаря, госпожо председател. Имам е, два въпроса И пих, е, Знае, че времето е много кратко, но най-напред за Хакската конвен... конвенция. Е, насилие в рамките на брака и връщането на детето. Когато има насилие в семейството, какво става обаче? по отношение на родителските права. Какъв е опитът с член 13, т.е. насилие в рамките на семейството и сигурното връщане на детето? И сега към лекторите. Говорихме за член 46, за удостоверението. Е, директива 2009 1057. Говорихме също така и за е, съдебната мрежа и компетенциите на съда. Изхождаме от това, как функционира тази съдебна мрежа, Имаше членове на тази мрежа, но ако тя не дава резултати, не, функционирането и не дава резултати, човек става мел, меланхоличен. Как е всъщност? Как, какво е състоянието на съдебната мрежа в момента? И за да не прекалявам с времето, искам да кажа следното. Може би няма нужда от ефективен развод. Няма нужда да се търси виновният. Може би е достатъчно да се установи, че хората живеят разделено. И ако няма в този случай виновни, то нещата по принцип опират до родителските права. Важно е да се каже кой поема отговорността за грижа на детето. Дали детето ще живее при бащата или при майката, или пък ще има споделени родителски права, но трябва тогава да имаме и съдебно решение. Мисля, че трябва е, човек да се постарае, родителите да се постараят да постигнат споразумение, защото е, по-добре е да има споделени родителски права. И би трябвало да се погрежим да е, опосредстваме доверието в е, чуждата съдебна система и да се, приз... да се застъпим за застъпване на е, съдебни решения от други държави членки. Все пак ние делим една обща култура, що се отнася до е, а, правовата държава, до върховенството на закона, до политическата култура. Трябва да имаме доверие в съдебната система на друга държава членка, защото делим едни и същи ценности. Това е моето мнение. От друга страна обаче, трябва трябва да се опитаме да разбираме е, правните определения на една чужда съдебна система. Много неща трябва да се сторят още в тази насока, но трябва да знаем, че не сме по-добри или по-лоши, ние сме еднакви. Благодаря. Благодаря. Госпожа Франческа Алмада от Португалския парламент иска думата. Имате думата, госпожо. Senhora Presidente, eh, senhoras e senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores, em primeiro lugar, eh, para... Благодаря, госпожо председател, уважаеми депутати, госпожи и господа. Най-напред искам да ви благодаря просто от името на Република Португалия за организирането на тази среща. Мисля, че на нея бе обменена изключително полезна информация между всички ни. Знае, че времето ни притиска за това. Ще се спра само на няколко въпроса, вземайки повод от казаното от панелистите. Родителската отговорност при спорове с международен елемент и някои по-общи съображения. Първо, признаването на съдебните решения на други държави относно родителските права. Разбира се, Важно е детето да бъде изслушвано. Е, трябва да съществува задължение в този смисъл, когато определяме на кого да предоставим упражняването на родителските права. Но по много различни начини се урежда този въпрос в различните държави членки. Е, и се опасявам, че е, това въжи за изслушването на децата с особена сила, което означава, че може да се стигне до непризнаване на съдебни решения от една държава членка в други. А, защото а, съдията, който е сезиран с делото, може да прецени, че детето не е било надлежно изслушано в производството в другата държава. Въпросът ми е, не може ли да бъдат създадени минимални стандарти за производство по изслушване на децата? Така че това да не а, се превръща в пречка а, и да не води до непризнаване на съдебните решения. Сега, няма да бъде в интерес на детето да е, се е, протака делото до безкрайност. Сега международните осиновявания. И висшият интерес на детето е водещо съображение е, в производството по осиновяване в Португалия. Ние винаги се стремим да намерим най-доброто семейство за детето. Но Резултатите не винаги са такива, каквито хората са си представили, че ще бъдат. Сега имаме нов закон, който урежда гражданско-правните възможности е, за осиновяване на деца, особено такива настанени в заведения – Националните разпоредби за осиновяването обаче са а, сложни, а още по-сложни са и международните производства. Имат доста значими разходи, а, свързани с тези производства по преместването а, на децата. Производствата са по-дълги, старайте се да съчетаете различни правни системи. Мисля, че не би трябвало да се изненадваме, когато чуем, че само 53 деца от чужбина са били осиновени в Португалия през 2009 година. И само 11 португалски деца са осиновени в чужбина. Следователно, ние се нуждаем наистина от набор от, меж... от международни стандарти, минимални стандарти за международното осиновяване също. ако международното осиновяване е най-добрият вариант за детето, това може да бъде наистина такава хипотеза, когато се осиновяват братя и сестри. Може би госпожа Съкрен може да отговори съвсем накратко на въпроса от нашия колега за възрастта на децата, които трябва да се слушат пред съда. Um, well, say... Благодаря. Е, не бих искала да казвам конкретна възраст тук. Мисля, че 7-8 годишна възраст е твърде рано. В Швеция и изобщо децата не се изслушват в съда, освен ако не са на 16 или 17 години. И изслушването на едно дете в съда, според мен, не е най-добрият начин да се действа. Има други възможности, е, има по-добри възможности да се изслуша детето добре. Това е моето впечатление. Благодаря. Може би другите въпроси, особено въпроса за осиновяването, може би отговорите трябва да, дадат, да бъдат дадени в е, двустранен разговор. А сега заключителните слова от госпожа Пек collega's en dames en heren. Ik denk dat we samen een... Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, е, трябва да кажа, че до момента е, чухме много интересни доклади и има впечатлението, че както на национално, така и на международно равнище емоционалността е един основен проблем. е, Виждаме, че когато има конфликти между родителите и децата, когато има конфликти между родителите, децата са често потърпевшите. Родителите трябва да бъдат защитени, но това се отнася и за децата. Е, когато пък връзките стават все по-международни, нещата се задълбочават и стават още по-сложни. Аз си записах някои неща и ще ги споделя с е, моите колеги. Предстоят дебати по тези въпроси. А международните инструменти, които са на лица Брюксел 2А, например, е, представляват подобрение в редица области, защото защото предпоставят едно по-лесно намиране на решение на пример за разрешенията за посещение – Защото това е една ужасна ситуация за детето, когато детето трябва да е прекара една година при един родител и следващата година при другия родител. А, много е важно производствата да се случват по-бързо. А защитата на правата на децата и правото да се изкажат пред съда, дали въобще детето има право да се изказва пред съда, говорихме за възрастта. Ние също говорим по тези проблеми 7 е, години, 12 е, години. и Ще продължим да обсъждаме тези въпроси. Може би е много важно да, да, да, помислим върху въпроса как децата могат да бъдат изслушвани. А може би трябва да помислим за, една специ... за едно специално изслушване. Може би и мястото е важно, където децата дават своите показания. Трябва да има един специализиран адвокат или е, доверено лице за детето, лице, което им, в което детето има доверие, пред което детето да може да спокойно да се изкаже, без да се страхува, че ще загуби доверието, любовта на един от родителите. И нещо още много важно, което смятам, че е важно. В е, този контекст на е, увеличаваща се интернационализация – е важно да развием в Европа общи стойности. По отношение на отговорността на родителите, доверието в съдебните системи на държавите членки. Мисля, че е важно да обменяме опит в тази сфера. Говорихме доста за посредничеството, на международно равнище. Е, инструментът не е съвършенно, що се отнася до конфликтите. Това е един полезен инструмент. Хубаво е решенията от една държава членка да бъдат признавани в друга държава членка. Мисля, че медиацията е много важна. Важна е и за децата, особено що се отнася до а, родителските права и а, е, що се отнася до въпроса кой поема грижата и отговорността за детето. Е, проблема с отвличанията бе спомената. Е, трябва да се знае къде детето може и би трябвало да остане. Но може би е важно още от самото начало двойките да бъдат е, консултирани, да им бъде казвано в какъв, по какъв начин могат да бъдат решавани конфликтите. Благодаря. Да. Е, приключихме тази част на заседанието. Искам да благодаря за интересните доклади. Мисля, че бяха засегнати най-важните колеги и сега, а, извинявайте, въпроси и сега предавам думата на моя колега, а, господин Берлингие. l'ultimo questo, vero? Siamo giunti all'ultima sessione. И така на последната обиколка сме. Това е четвъртата сесия в рамките на нашата работна среща. Ще говорим за гражданското състояние. изграждането на Европа за семействата и за гражданите, проблемите на движението, признаването на официалните документи. Тук хората се натъкват на значими проблеми. Може би не мислите така, тъй като гражданите на Европейския съюз се ползват от свобода на движение. Те имат право да живеят навсякъде в Европейския съюз. И в такъв случай е, самоличността на всеки гражданин трябва да бъде призната, независимо от това къде той реши да живее. Значи, гражданите трябва да бъдат в състояние да докажат гражданското си състояние, за да могат да се ползват от всички придобивки, от които могат да се ползват и гражданите на съответната държава, в която живеят. Това означава свободата на движение. Не може само да кажете на думи, че има свобода на движение, трябва да осигурите достоинството на хората и зачитането на това достоинство. С други думи, трябва да има признаване на гражданското състояние и при това признаване трябва да се проявява бдителност. Правното положение на човека е нещо, което върви с него – то трябва да може да се движи лесно, лесно да бъде признавано и да бъде зачитано. Тук гражданите се натъкват на огромни купчени бюрокрация. Те не бива да се чувстват като гости в друга държава членка. Не бива да се чувстват все едно се молят за благоволение. Не бива да се чувстват различни от останалите. За но за това е толкова важно да постигнем този вид признаване на самоличността и на правното положение, на гражданското състояние. Ако гражданите имат право да се движат от една държава членка в друга, те трябва да се ползват от правна приемственост при това движение. Има близо 50 000 дела годишно, свързани с регистриране на гражданско състояние, при което една трета от тях са свързани с пресичане на границите. Говорим за доста голям брой лица, които се нуждаят от признаване на официалните удостоверения, които разнасят за себе си из Европа. 80 хиляди служби по гражданското състояние има в Европа и някой път ми се струва, че признаването се натъква на 80 хиляди препятствия, защото бюрокрацията е огромна. А бюрокрацията, когато е огромна, това означава всичко да се осложнява много. Най-лесното нещо, когато работите в служба по гражданското състояние, е да а, дойде човек, посетител, да поиска нещо и вие да му кажете не и да го отпратите. Това е нагласа, с която трябва да се борим. Гражданите не бива да се препъват в тези а, огромни бюрократични пречки. Признаване на гражданското състояние, превод на документите, свързани с него, за човек, който има економически трудности или не познава добре културата на страната, да извърши легализиран превод на тези документи означава много пари и много време. А в чужда държава това е още по-голяма пречка. Това са само няколко думи, които исках да кажа като въведение, за да подчертая колко важна е тази тема за движението на хората и как всички трябва да се обединим около нея. Всички трябва да си даваме сметка за проблемите и както всичко останало в Европа, някой път има празноти, има разлики между богати и бедни, например, но може да има и така големи различия между различните органи, бюрократичните институции, които четат по различен начин документите и техните преводи. Е, често пъти един документ не може да си го осигурите просто и това се превръща в невероятно препятствие в живота ви. Нямате достъп до нищо, за което се изисква този документ. И тогава хората се питат, защо Европа непрекъснато ни осложнява живота? Защо е толкова трудно гражданското ви състояние да се признае в друга държава членка, когато такова непризнаване осложнява живота на всички ни? Например, при а, фамилните имена а, може да се очерта една съвсем практическа пречка. В някои държави се допуска двойно фамилно име, в други държави се изисква от едното да се откажете и да запазите само другото. И когато носите документ с имена, не отговарящи на местното законодателство, а, например с две имена, ви се отказва достъп до определени права. Вижте, вие имате право на име. И правото на име е право да бъдете себе си. Не може някой чиновник, който седи в една кантора, да ви каже как да се казвате. И, и тук а, виждаме огромни различия и в сферата на сключването на брака, а, не навлизам въобще в темата за еднополовите бракове, е, за това, че в някои правни системи такива не се признават, а в други се признават. Е, има е, просто цял спектър от въпроси, свързан с включването на брака, които предопределят много трудности за гражданите. Например, удостоверенията, брачните свидетелства или брачните удостоверения. Съществуват разлики между отделните национални системи и когато те продължават да съществуват, превръщат се в пречка за свободата на движение. Европейският парламент се е заел с този въпрос, обръщайки внимание на другите компетентни институции, особено националните, на необходимостта да се преодолеят практическите трудности, на които се натъкват гражданите вследствие на различията между отделните правни системи. На 25 ноември 2009 година бе одобрена Стокхолмската програма, която между другото призовава държавите членки да осигурят пълното признаване на правата на гражданите на територията на целия съюз. За тази цел се предвижда взаимно признаване на документите, свързани с гражданското състояние. Това е неделима част от единното европейско правно пространство, успоредно с признаването на всякакви други документи, които подлежат на признаване, независимо дали става дума за диплом или нещо подобно. Ние не искаме, разбира се, тук да постигнем еднообразна уредба на материята във всички държави членки. Не, говорим за взаимно доверие, а оттам и за взаимно признаване. Ако знаете какво се прави в друга страна и че то е различно, не можете да го възприемате като пречка, с която да препятствате хората да се движат свободно. И в този смисъл би трябвало да бъдат направени а, необходимите постъпки за признаване, а, когато в различните държави членки за едно и също се раз, издават различни документи. Аз а, неодавна внесох доклад за изпълнението на Стохолмската програма и а, в този доклад имах раздел за изискванията на гражданите. Според 58% от гражданите на Европейския съюз е необходимо да бъдат приети актове, действащи на територията на целия Европейски съюз, за а, улесняване признаването на а, актовете и документите, свързани а, с гражданското състояние. Това искат гражданите. Хората искат единна реакция на техните проблеми и да се ползват с еднаква защита на правата си, където и да се намират. Право на име, право на самоличност, право да представят доказателства за своето име и самоличност, право да имат семейство, право да сключват брак. Това са все основни права, фундаментални права. Европейският съюз е предназначен да обслужва гражданите си. Хората го казаха и днес сутринта и към това трябва да се стремим. Националният егоизъм не трябва да бъде пречка за постигането на тези цели. Фактът, че съществуват различия между националните системи, не означава, че трябва да съществуват пречки за свободното движение, нито, че трябва да поставяме под заплаха климата на доверие в съдебните и правните системи на другите държави. Трябва да имаме общо съзнание. Това е нашият призив от Европейския парламент към националните парламенти. Европейският парламент, националните парламенти и гражданското общество могат да работят заедно, да започнат диалог за постигане на напредък в тази сфера. Така, давам началото на дискусията, казвам добре дошли на специалистите. Европейската мисия ще ни представи идеите си във връзка с гражданското състояние. Международната комисия за гражданско състояние има свой представител. Тя е малка структура. В момента се разширява. Ще ни запознае с международното сътрудничество в тази сфера. Искам да припомня, че както винаги в Европейския съюз имаме ограничения във времето. Моля да не се изказвате за по-дълго от 10 минути. Започваме с господин Фул Лагард, професор е, в университета в Париж. Названието на неговия материал – е признаване и регистрация на документи за гражданско състояние в дела с международен елемент или в случай с международен елемент, актуално положение в държавите членки, инициативи на а, ниво Европейски съюз. Благодаря, господин председателю. Както казахте в началото, правото на всички граждани на Съюза да се движат и да пребивават свободно на територията на други държави членки означава и право да бъдете признат в гражданската си самоличност. Т.е. в състоянието формализирано чрез актове за гражданското състояние. Гражданите на Съюза трябва да имат възможност да се движат, като разнасят гражданската си самоличност, без да бъдат лишавани от нея, пресичайки границите. По-настоящем случаят не е такъв. И Европейският съюз не е предприял никакви инициативи за решаване на проблема. Комисията, Международната комисия по гражданско състояние обаче е една малка междуправителствена организация, автономна, със седалище Страсбург, се опитва е, с е, много по-ограничени материални юридически механизми и средства от Европейския съюз е, да преодолее пречките за това взаимно признаване на актовете за гражданско състояние е, и е, за констатациите, съдържащи се в тях. Сега, е, е, заключение, до което ще стигна след изложението си, между двете институции и двете организации се налага сътрудничество, за да може опитът, придобит от Международната комисия за гражданско състояние, да се използва от Европейския съюз в полза на всички граждани. Да навлезем сега в някои детайли да се местите заедно с гражданското си състояние, какво означава? То означава първо, че гражданина трябва да може лесно да докаже гражданското си състояние, когато упражнява правото на движение. Това означава също, той да бъде записан в регистрите за гражданско състояние. Там да бъдат отразени правните събития, които са значими за него и които ще имат значение и в чужбина. Това означава също така състоянието му да бъде признато. Нека да подходим към тези изисквания едно подир друго. Един гражданин може да ида в друга държава членка, е, за да се ожени, да иска да запише децата си в училище, е, може освен това е, там да иска да получава пенсия. За всички тези цели му трябва да докаже гражданското си състояние, т.е. да представи актове, които произхождат от държавата му по происход. Там гражданинът се натъква на проблеми, и голяма част от тях са свързани с превода на актовете. Не може е, да искате от органа на държавата по пребиваване да разбере документ изготвен на чужд език е, и още повече да познава външния вид на тези документи и да прецени тяхната валидност. Международната комисия е изработила поредица от конвенции във връзка с издаването на извлечения от актове за гражданско състояние за ползване в чужбина. Така че е, органът адресат да може да разпознае чуждестранното извлечение, дали е удостоверение за раждане, удостоверение за смърт или нещо друго. Целта е да се уеднаквят извлеченията от актове за гражданско състояние, като се създадат многоезични формуляри, лесно разпознаваеми от органите на различните държави най-добрата конвенция е номер 16 от 76 година относно издаването на многоезични извлечения, ратифицирана от 20 държави, сред които 12 държави членки на Европейския съюз. Друга идея – която идва от комисията, Европейската комисия, от госпожа Рединг, е, за да се решат веднъж за винаги тези трудности, е да се създаде индивидуален документ за гражданско състояние, който ще позволява на гражданите на държавите членки да доказват гражданското си състояние, е, винаги когато се сблъскват с ежедневни проблеми. Това е идея, която и Международната комисия генерира преди няколко години тя е интересна, заслужава да се задълбочим в нея, но изпълнението и би се натъкнало на немалко трудности, тъй като в крайна сметка тези е, е, е, унифицирани документи е, ще изхождат от актовете за гражданско състояние, които подлежат на признаване. Може би е, има е, в един такъв документ данни, които не трябва да се разкриват при всеки повод. Е, е, след това трябва да помислим за механизъм за централно регистриране в е, държавите членки. Е, това е второто изискване, което обявих. Едно лице, родено в една държава и признато от баща в друга държава, а оженило се в трета държава, представете си в какво положение. Във всяка от тези държави, се изготвя акт за констатиране на съответното правно събитие. Но там, където се подготвя ново събитие, заинтересования трябва да може да удостовери гражданското си състояние в цялост. Животът на гражданина несъмнено ще бъде по-упростен, ако всички тези събития се регистрират в държавата му по происход. В момента това не се прави по този начин, но доста конвенции на Международната е, комисия се, е, са насочени към международен обмен на информация за тези правно значими събития. Идеята е, е служителят по гражданското състояние, който прави акт за, ра, за, за брак или акт за смърт а, в една държава членка, да изпрати съобщение на колегата си по месторождението на заинтересованото лице. От формално правна гледна точка това уведомление трябва да бъде лесно признавано от една държава членка в друга. То трябва да бъде признато от е, органа адресат. Е, и е, за това трябва също да има еднообразен формуляр. Тук трябва също да се внесат някои уточнения, защото е лесно да изразите една обща идея, но трудно я привеждате на... в действителността. Е, трябва да се види какви данни ще бъдат предавани, кой ще бъде органът, адресат. Той може да е различен в различните държави членки, как ще се използва предаваната информация. В крайна сметка всичко това обаче може да се постигне и в момента се осъществяват преговори. Това актуализиране на регистрите ще се осъществява само ако ситуацията, свързана с съответното положение и със съответното уведомление, е призната в държавата адресат. И сега тук идвам до последната част от проблематиката си признаването. Гражданин, установен държава различна от своята, има своите актове за гражданско състояние, той се нуждае от тяхното признаване. Това, което е важно за него, е събитията отразени в тези актове за брак, за развод, е, за признаване, за име, за регистрирано партньорство, да бъдат признати и в държавата, където се е установило лицето. На тази плоскост трябва да признаем, че Европейския е, съюз е, е стъпил на пътя е, към взаимното признаване. Доста се говори днес е, за разводите, за Брюксел 2А. Той позволява е, този регламент подобно признаване. Съдът на Европейския е, съюз се произнесъл по различните аспекти на европейското гражданство, делото Гункин Пол, за да определи, е, че е необходимо признаване на акта Телкел е, в държавата по установяване, но все още достъпът трябва да се извърви. Идеята е, че държавите като цяло и по принцип е, не са склонни да признаят правно положение, учредено в чужбина, ако това правно положение – не е отразено в приложимото право съгласно международното частно право на тази държава. Тук обаче е, голям брой автори вече дават е, идея е, да се прилага привръзката при връзката закон на форума. този закон да се прилага. Напоследък имаме конвенция а, във връзка а, с признаване на промяната на пола и а, напоследък промяната на регистрираните партньорства. Заключението е, че тук имаме тройна констатация, малко разочароваща трудно движение на актовете за гражданско състояние, е, сравнителна разлика в актовете между отделните държави, непризнаване на някои правни събития от живота на хората. За да се преодолеят тези трудности, трябва да се ползва експертизата и работата на Международната комисия по признаване. Това може да стане по три начина. Е, първо, е, Европейският съюз може да вземе най-добрите конвенции на тази международна комисия и да изготви един нов общностен акт. Това е възможно от техническа гледна точка, но това а, а, означава и да се а, лишим от опита на комисията а, във връзка с трудностите при изпълнението на нейните конвенции. Друг подход би било да се поиска от държавите членки да ратифицират някои конвенции на тази Международна комисия за признаване на актовете за гражданско състояние. Тук се мислят за конвенция 16 е, във връзка с многоязиковите излечения или конвенцията за признаване на регистрираните партньорства. Най-сетне трета възможност би било Съюзът да участва в преговорите, които в момента се провеждат в рамките на Международната комисия за признаване в момента Конвенцията за Международната а, комисия, нейният учредителен акт, не предвижда присъединяване на международни организации, както правят това някои конвенции а, по линия на Хакската конференция, но а, такава възможност за присъединяване се предвижда в някои конвенции, когато ги изброяваме. Много съм горд с участието си в тази комисия 9 години. Не мисля, че един от тези подходи има непременно предимство пред другите. Мисля, че трябва да се помисли за най-добрия начин на тяхното съчетаване в името на благополучието на нашите съграждани. Благодаря. Grazie, professor Lagarde. Oh, la parola adesso... Благодаря ви много, професор Лагарда. Сега давам думата на Шантал Нас, директор на Международната комисия по гражданско състояние. Благодаря, господин председателю, за това, че ми давате думата след господин Лагарда. Аз разбира се, до някъде ще се повторя малко с него, но ще кажа най-напред с какво се занимава Международната комисия по гражданско състояние? Всъщност да сведа нейната работа до няколко минути е, е почти невъзможно. Регистрирането на имената е сфера, в която комисията е работила много. Тя е много добре поставена да работи в тази проблематика. Но разбира се, това е само една част от е, нашата работа и за това ще се спра на два други въпроса. Не мога е, да направя пълно изложение. Господин Лагард направи е, вече нещо подобно. Искам да ви насоча към писмения документ, който е много по-пълен. Там има пълна информация за комисията, както и за темите, по които тя работи. Конвенцията на Международната комисия се разделя две големи категории. Първите са насочени към хармонизиране на правата на лицата и семействата, а втората към признаване на правни събития, настъпили в чужбина. Това са конвенции с по-технически характер и е, свързани с обмен на информация е, или е, с издаване на документи за чужбина. Искам да говоря за тази втора категория. Всъщност, не е необходимо и не е важно за човека законът да е еднакъв във всички държави. Това, което е интересно за човека е, ако живее в чужбина и поиска извлечение от акт за гражданско състояние, да може да получи такова извлечение от националните си органи и това извлечение да бъде разбрано и прието без осложнения в страната му по живеене. Това означава, че ако лицето се движи, е, актовете на гражданското състояние е, и е, съответните решения трябва да могат да се движат с него. Вие казахте, господин председател, в уводните си думи, че това право на движение не трябва да бъде само на думи, комисията ние не си играем на думи, тъй като като базов принцип комисията осъществява всичко това 60 години. За улесняване на международното движение на актовете за гражданско състояние и разбирането им в чужбина, комисията е изработила много конвенции, международни примерни конвенции, които са многоезични. Много важно е, е че е, когато се използват примерните документи по тези конвенции, няма нужда от превод, от легализация и те имат доказателствена сила в чужбина. Сега многоезичните а, документи са в приложение 4. Ще видите такива формуляри, които позволяват да се ползват излеченията пряко от чужестранните органи. И на лице, и на гръб са отпечатани. Така комисията създава нова система за замяна на досегашната система на преводи. От много договарящи страни имаме дадени спесимени образци и е, всъщност на тях се опираме, е, за да направим своите многоязични е, документи. Най-важните модели са тези, които спомена господин Лагарда, конвенция 16 от 76 година. Тя е Виенска конвенция. Тя все още е в сила и е в сила между 20 държави. Конвенция 16 създава международни е, примерни извлечения на е, актове за раждане, граждански брак и смърт. Можете е, да видите е, многоязични модели е, е в Конвенция 20 е, за правоспособността за сключване на брак. Е, това позволява по-лесно да се сключи брак в чужбина. Тази конвенция съществува от 80-та година и удостоверенията и по-настоящем се издават в 10 държави. Е, преразглеждането на е, термините, използвани е, в това приложение, се извършва, се актуализира непрекъснато с оглед развитието в националните законодателства, например признаване на еднополовите бракове и други подобни. От този списък обаче трябва да откроя конвенция 17 от 70-та година във връзка с легализацията на някои актове. Тя също е в сила от доста години. Тя е по-обща. Предвижда освобождаване от легализация за всички актове по гражданското състояние, свързано е, с правоспособността или семейното положение, гражданството, местоживенето или местопребиваването. И тук винаги цитирам всички други документи, когато се а, е, представят във връзка с установяване на гражданско състояние или с включване на брак. Има механизъм за контрол по конвенцията, който позволява а, да се провери валидността на документите при издалия ги а, орган. А, и тук има също многоезичен формуляр. И сега искам да се спра на една друга тема проекта на електронна платформа. Доста дискусии имаше, включително за финансовите аспекти и тя не беше най-маловажната тази за финансовите разходи. Това е проект, стремящ се към използване на новите технологии с цел циркулация, обращение на актовете за гражданско състояние. Това се вписва напълно в логиката на работата на Международната комисия за гражданско състояние, улесняване на живота на гражданите и семействата в Европа. Трябва да се създаде платформа за обмен по електронен път на е, данни за гражданското състояние. Работата започна през 2008 година. Тогава започнахме да теоретично да проучваме осъществимостта на проекта. Прототипа бе демонстриран е, успешно през март 2009 година. Междувременно проектът бе съфинансиран от Европейската комисия по търк в рамките на програма Гражданско правосъдие. В началото това бе замислено като просто средство за комуникация. Пощите да се заместят с новите технологии. Сега обаче платформата за електронен обмен започна да се променя. След един първи период на разработка – в който употребата на платформата се използваше само а, за предаване на документи по конвенцията, а, по конвенциите на Международната комисия, по които съответната държава е страна, а, се премина към обмен и по двустранни спогодби, както и към обмен между а, компетентните органи на една и съща държава които все още нямат собствена платформа. Системата бе замислена съобразно различни критерии, опростена, ефективна, сигурна и нали, ефекта на употребата и трябва да бъде максимално опростен. вие имате в документа някои диапозитиви, за системата, но на сайта на комисията можете да видите демонстрация. Някои основни белези. Променливите черти позволяват да се използва от компетентните органи тази платформа, независимо от степента на автоматизация на дейността в съответната държава. Достъпът до платформата изисква Acrobat Reader, компютър и търсачка. А, също така се предвижда а, електронна сертификация на комуникацията. Получаването и изпращането на а, съобщения прилича на електронно писмо. Всеки потребител е свикнал с това. Значи, е, съобщенията се криптират от изпращача и не могат да бъдат прочетени от никой друг, защото само органът получател може да ги декриптира. Разбира се, има и опътвания с допълнителна информация. Многоязичните формуляри към конвенциите на Международната комисия са превърнати в формат XML е, и PDF от хартияния е носител. И е, ги актуализираме пряко на основата на е, информация, която постъпва от националните системи. Освобождаването от изискването за превод и легализация прави е, много ценни тези формуляри на Международната комисия. Те пестят ценно време и на администрациите, и на гражданите в ежедневния им живот и в отношенията помежду им тези документи не, не, наистина ускоряват процедурата, съкръщават закъсненията, разходите, които биха направили хората, ако трябва да представят документи само на хартиен носител. Ясно е, че за да може да се обменя по електронен път информация, ще е, се стигне и до е, намаляване на разходите. Платформата ще улесни и ускори обмен на информация е, с чужестранните компетентни органи, както и постъпките, които правят ползвателите. Освен това, по-сигурно се движат така актовете за гражданско състояние, така се снижава риска от измами във връзка с тези актове – защото в момента забелязваме така растяща тенденция писмените документи за гражданско състояние да се подправят. Екипът, който работи по тази платформа е силно мотивиран и е, е, е много интересно е, тук да видим реакцията на различните държави членки. Те са много заинтересовани, както от конвенциите и тяхното използване, така и от платформата. Накрая нека уточня, че конвенциите, които цитирах, са открити за присъединяване. Нищо не пречи на една държава членка на Европейския съюз, която не членува в комисията, да се присъедини към тези конвенции и в последствие да се включи и в платформата за обмен на информация по електронен път. Благодаря, господин председателю, за вашето внимание. Благодаря госпожа Наст. А сега давам думата на представителя на Европейската комисия, госпожа Сала Мойнен. От отдела по съдебно сътрудничество по граждански въпроси. Тя ще говори за Зелената книга по гражданско състояние. Имате думата. Uh, Благодаря, господин председател. Уважаеми господа депутати от Европейски парламент, от националните парламенти, дами и господа. За мен е голямо удоволствие, че мога да ви представя позицията на Комисията за Зелената книга по документите за гражданско състояние и тяхното признаване. Тя, тази зелена книга ще се приеме съвсем скоро, през декември, така че тук говоря основа на черновата, с която разполагаме. Тоест, идеите, които ще изложа, ще се е, потвърдят при признаването на Зелената книга. Е, моята презентация е, има две части. Ще говоря за настоящата ситуация и ще говоря за бъдещата консултация с обществеността. Защо се занимава комисията с е, консултации по свободното движение на документи за гражданско положение. Мисля, че нещата са ясни. Гражданите се движат, имат право на европейско гражданство и има около 12 милиона души, които живеят, учат или работят в друга държава членка. Тези европейски граждани обаче ежедневно са, се сблъскват с най-различни трудности при своите действия по упражняването на правото си като граждани на Европейския съюз. Това бе потвърдено и от предходни проучвания и от Евробарометър по... от октомври 2010 година. Съгласно това проучване, три четвърти от гражданите смятат, че е необходимо да се улесни движението на документи. Комисията предприе две проучвания по затрудненията. По, първо по легализацията и второ по признаването на гражданското състояние. Резултатите от проучванията са на лице на вебсайта на Европейската комисия. Един от източниците на затруднения е искането да се предават на властите на държавите членки документи с доказателство за гражданското състояние, за да може някой да упражни някакво право или да се изиска от него да носи някаква отговорност. Това може да е нотариален акт, документ за гражданско състояние, договор или съдебно решение. Гражданите може да се сблъскат с трудности, защото тези документи не винаги се приемат – от органите на, държавни, на държавите членки, без някакви допълнителни формални изисквания, като а, легализация или апостил. И какво питат гражданите? Те питат кои са компетентните органи, към които могат да се обърна за легализация. Лично ли трябва да отида там? Колко ще струва? Бързо ли ще стане? Документите ми трябват утре. Ще има ли нужда от превод? Тези и много други въпроси са източници на доста фрустрации за гражданите. Гражданите не могат да се обърнат към съда с тези въпроси. Но е ясно, че този тип фрустрации противоречат на нашата цел да създадем една Европа за гражданите. И когато говорим за документите за гражданско състояние, възниква и друг въпрос, а именно тяхното признаване. Това са документи, в които органите на държавите членки уточняват основните събития от които зависи гражданското състояние, а именно раждане, брак, смърт. Както бе отбелязано, не всички от тези документи се признават. Всяка държава членка има своите правила, процедурни правила, правни правила, международно правни правила. Ето, например, правото на бащинство в една страна не се признава непременно в друга държава, тъй като има разлики в правилата за приложение. И за да може да преодолем тези трудности и гражданите по-лесно да упражняват своите граждански права, Поставяме началото на публични консултации чрез бъдещата зелена книга. Ще говорим за няколко въпроса. Първо, свободното движение на документите и второ, признаването на тяхното съдържание. Тези два въпроса са избрани, тъй като в дългосрочен план, в Стокхолмския план за действие – комисията е призовавана да обмисли представенето на два две законодателни предложения по-късно през периода на Стокхолмската програма. Първото е легализацията на апостилите и второ признаването на някои документи за гражданско състояние. Именно заради това се провеждат тези публични консултации. По първи въпрос, свободното движение на документи. Това са документи, които доказват някакъв факт, който трябва гражданин да докаже пред властите. Често властите искат да се докаже това чрез легализация или апостил. Това е разумно. разумно. Иска се доказателство, че документът е правомерен, за да се предотвратят измамите. И след е, легализирането и апостила, е, документът може да се представи в друга държава членка. Но тези формалности са скъпи за гражданите и от към време, и от към пари. Затова, тъй като искаме да увеличим взаимното доверие в общата зона на правосъдие, комисията задава следния въпрос. Не е ли време вече да се премахне изискването за апостил с документите, които се обменят между държавите членки. Такова премахване на това изискване може да бъде свързано с даване на право на органите на дадената страна да се свържат с органите на страната на происход, ако имат въпроси. Що се отнася до превода, има нужда от стандартизирани документи. Вече чухме за тях от предходните оратори. Втория въпрос – съвместното признаване на документите за гражданско състояние. Много важен въпрос. Важно е да се знае дали правното положение, създадено в друга държава членка, ще се приеме в съответната държава членка. Има един елемент на гражданското състояние, който може да се признае, това е разводът. Ако някой се е развел в Гърция, тогава той се счита за разведен и в Испания и може да се да сключи брак повторно. Има обаче други документи, да кажем промяната на името и други, при които има проблеми. Правните системи на държавните членки се влияят от исторически, религиозни, езикови културни фактори и е ясно, че това води до различни правила, например при имената, но това може да доведе до ситуация, в която гражданите не могат да получат името, което съответства на тяхното място на пребиваване или е, родна страна, или пък може да имат различни имена в различните държави членки. Както чухме, вече е свършена много работа по гражданското състояние от Международната комисия по гражданско състояние. Има няколко международни конвенции. Не всички държави членки на Европейския съюз са страни по конвенцията. Така че не навсякъде е разрешено това по затруднение. Но трябва да се вземе предвид експертизата на Международната комисия – и е, ние обръщаме специално внимание на тази експертиза и на техните пилотни проекти, особено е, този за електронно ненобмен на тези документи. Задачата ни е да намерим решение на проблемите на гражданите с документите за гражданско състояние. И за това в Зелената книга се задават съответните въпроси. В комисията в момента се намираме в началото на процеса. Интересуваме се от мнението на всички заинтересовани страни и очакваме вашите отговори на въпросите, които ще бъдат зададени в рамките на консултацията от януари до които ще бъдат зададени в края на декември. Благодаря много за това, че организирахте това заседание, изключително богато, включително и с последния, последната си тема, именно гражданското състояние. Благодаря. Благодаря. Благодаря на представителката на комисията. Това, което казахте за консултациите, беше много интересно. Имаме даже известно време за кратка дискусия. Искаме да чуем и мнение от наци... националните парламенти. Естествено, и европейски депутати също могат да се изкажат. Иска ли някой да се изкаже? la collega Колега Тайн, аз и не говоря в качеството си на европейски депутат, а по-скоро като германска, германски нотариус. И искам да кажа, че наистина проблема с официалните документи е много, тру, много труден, много голям, защото непрекъснато трябва човек да има документи, официални документи, за да сключи какъвто и да е трансграничен договор. Много е тъжно, когато доказването и признаването на официалните документи е когато това признаване не може да се случи в съответните времеви граници – е, понякога договорът е неефективен, не може да влезе в сила години наред, просто защото е трудно да се е, предоставя доказателства за идентичността на лицето или пък за гражданското му състояние. Е, трудно е, когато става дума и за подписване на договори, и за доказване на гражданското състояние в страни като Канада и Штатите. Затова смятам, че а, това е едно положително развитие. Аз не знаех за съществуването на Международната комисия по гражданско състояние. Това е много хубаво. А ние ще се опитаме да ангажираме различните комисии и стружения, които има ще се опитаме да ги обвържем в нашата работа, защото това ще означава облегчение на ежедневието на много европейски граждани. Както казах, нещата стават даже по-трудни, когато напуснем границите на Европейския съюз. Затова аз приветствам едно такова бъдещо подписване на споразумение е, когато става дума за страни като щатите, Израел, Австралия, нещата са много трудни. Би било чудесно, ако е, постигнем опростяване на тези процедури. Грация, грация Благодаря за изказването. Има ли други желаящи да се изкажат? Прего, прего. Eh, Благодаря, господин председател. Ние също имаме една комисия по гражданското състояние в Холандия, която дава предложение. Е, въпросът ми е дали Европейската комисия иска да установи връзка с нашата комисия по гражданско състояние. Иска ли Европейската комисия да отговори или някой друг да отговори? Мога да отговоря на госпожа депутата, че наистина Международната комисия работи по специфичен начин – когато една държава стане нейн член, тя организира на своя територия това, което ние наричаме национален отдел или национална секция. Група от лица, които се смятат за най-компетентни е, в сферата на компетентност на Международната комисия. Има представители на Министерствата на вътрешните работи или правосъдието. Най-вече те се занимават с въпросите на гражданското състояние както и представители на Министерствата на външните работи. Националните е, секции и е, е, комисията поддържат връзки. Значи тази комисия, за която вие говорите, поддържа връзки и с Международната комисия и с Националната секция в Холандия. И а, в един момент даже тази организация беше член на националната секция към комисията. В един момент казвам. Прего, прего. Благодаря. Εγώ θέλω να πω ότι είναι πολύ μεγάλη μου τιμή το ότι συμμετέχω σε Благодаря. За мен е чест да участвам в този ден на разисквания Господин Берлингуер е изтъкнат представител на Италианската република, нейн бивш президент. Трябваше да ви кажа, че ние ви дължим благодарност за тази прекрасна идея. Що се отнася до движението на документите? Аз имам известни проблеми. Официалните документи, които циркулират в Европейския съюз, се нуждаят от оценка. Досежно тяхната доказателствена сила – не трябва тук никой да изпитва съмнение. Сиреч. В Европейския съюз трябва да съществува ред или трябва да бъдат създадени условия, тъй щото документите, които се удостоверяват и се движат в съюза, да съставляват годно доказателство за отразените в тях факти. Значи, тези документи трябва да е сигурно, че са попълнени и предадени от компетентните за това лица в издаващата държава. Мисля, че това е много важно. E Благодаря. Yes. Благодаря ви за така интересната, пълна си информация, дискусия. Тя бе много интересна и много ценна. Искам да задам въпрос във връзка с документите за гражданско състояние. Въжи ли казаното от вас към документите а, за сключен брак, тъй като и те са актове за гражданско състояние? Какво ще стане, ако една еднополова двойка сключи брак и поиска признаване на акта си за брак в държава членка, където бракът се сключва само между мъж и жена? Защо тук не се а, действа на основание член 81 алинея 3 от договора? Не знае кой може да отговори на този ми въпрос. Е, от дясната ми страна, дали иска някой да отговори на този въпрос? Не зная дали добре разбрах зададения въпрос, но във всеки случай е, разбрах последната част. Ако има, дали има документи, които е, вземат предвид е, различната терминология, когато се сключва брак ме, е, от еднополова двойка. Аз казах, макар да нямах възможност да се разпростра, че е една от нашите дейности е актуализиране на документите, е, които сега се използват от 30 години, за да се вземе предвид новата терминология вследствие развитието на националните законодателства. Тук ще се става дума включително за еднополови бракове и а, за а, двойки от един и същи пол. Това не е съвсем а, а, очевидно, защото терминологиите някой път се различават. Не е възможно да намерите съответен точен термин в другия език. Някои законодателства използват, така да се каже, полово отсветени термини. Жена, мъж, освен това, има и допълнителен проблем. Някои държави членки не признават тези правни институти и не искат и да чуят за тях, дори да става дума за отразяването им в формуляри. Е, от известно време работим, вече доста дълго време, но даже държавите, които с най-голяма неохота се отнасяха към използването на а, други а, терминологични а, специфики, а, които да бъдат а, приспособени с оглед сексуалната принадлежност на партньорите, а, вече са склонни да използват многоязичните формуляри, а, както а, за брачната правоспособност, така и за сключването на брака. Така че имаме впечатление, че лека по лека държави, които а, бяха силно привързани към старите формуляри и бяха свикнали с майка, баща, мъж, жена, а, нали, те могат да бъдат разбрани, защото а, преди 30-40 е, е, години е, тези термини бяха в обичайна употреба. Дори те обаче започват лека по лека да отстъпват и да търсят термини, които премахват тази полова отсветеност на използваната терминология. Нали, може, разбира се, в скоби се посочва полът, защото винаги има нужда да знаете какъв крайна сметка е полът на лицето, и в последствие след, с нова ко, конвенция можем да уточним тези промени и естествено тези конвенции трябва да се ратифицират от националните парламенти. За момента предлагаме решение, което позволява решаване на тези проблеми, но след това идва ратификацията. Разбира се. Това е нашето голямо така неудобство в сравнение с нашите съседи от Европейския съюз, ние сме длъжни да чакаме ратификация, а, за разлика от тях. Госпожа Сеста Монен а, а, спомена някои проблеми. Имената са страшен проблем в Европа. Съществува конвенция, която за съжаление не може да стигне толкова далече, колкото ние в главния секретарят на комисията искахме, защото имаше пряка съпротива от страна на някои държави. Освен това, конвенцията за признаването на имената вече не е така актуална, но все пак имаме друга конвенция и господин Лагард я цитира, тази за признаването на партньорствата. Не беше лесно и нейното сключване, но беше сключена, за съжаление, и тук има само една държава, която е подписала и само една, която е ратифицирала. Първата държава е Испания, втората е Португалия. За единство в, в, в момента Португалия само е подписала. Испания е и подписала и ратифицирала. Значи и това ние нямаме възможност автоматично да наложим решенията, предвидени в тези конвенции на държавите членки. Мога ли да добавя нещо от името на комисията? Защото разбрах, че адресът бе Въпросът бе адресиран и към нас. Дали е, актовете е, за брак са официални документи? Ами, е, актовете за брак, както и за раждане и за смърт, както и решенията за развод са официални документи, те са публични документи. Материално-правните норми за брака са част от материалното семейно право, което е от компетентността на държавите членки. И ние нямаме намерение да законодателстваме в тази сфера. В момента няма норми на а, Съюза по въпроса. Извън общите директиви за свободното движение. А, нека да кажем а, така. А, признаването на документите за брак е, е относимо доколкото трябва да се признае правото на свободно движение. И тук провеждаме връзка с това основно право на свободно движение. В бъдеще ще обхванем всички официални документи, т.е. извинете всички документи за гражданско състояние. С тях започваме да работим сега и в бъдеще ще видим кои други документи ще добавим към инициативата. Консултацията ни е много мащабна и бихме искали да чуем становища за всички видове документи за гражданско състояние или официални документи. Има ли други желаящи да се изкажат? Non ci sono. Няма. Тогава искам да благодаря на всички онези, които се изказаха днес, които държаха доклади. Дискусията показа, че беше много важно да и правилно да организираме това мероприятие, както и семинарите, които пречестваха този семинар. Но сега видяхме какво, от как... Видяхме, че формалните критерии са също важни за Европейски съюз. Имаме нужда от опростяване и от обща дисциплина в областта на гражданския статус. На гражданското състояние. Понякога забравяме това. Благодаря ви за докладите, за вашите аргументи и коментари. Благодаря и на комисията. Благодаря и за е, вашата инициатива, за зелената книга и за консултацията, консултациите, които предстоят по темата на, за легализирането, както и за другите теми. И се надявам, че това е само предшественика на една бъдеща инициатива на комисията в тази област, а може би инициатива и от законодателно естество. Мисля, че можем да направим извода, че дискусията показа, че единственият ни изход е бягството напред, че имаме само едно единствено европейско решение. Разнообразието на националните разпоредби и законодателни практики е голямо, защото имаме национални компетенции на държавите членки. Това не е този факт, не може да се заобиколи. И това е хубаво. Европейския съюз трябва да уважава принципа на субсидиарност. Но въпреки това имаме нужда от една обща дисциплина. И това, което разбрахме за Международната комисия по гражданския гражданското състояние, е нещо много интересно. Това е идея, която не, не идва от институциите. Това е идея на самите държави членки, която продължава да привлича привърженици. Явно е намерено нещо, което е липсвало до момента. Защото се вижда една политика на на, за гражданите виждат се принципи, които са продуктивни. Това е един стимул за европейската кауза. Мисля, че е важно да използваме модерните технологии. Преди документите се съхраняваха на, в папки, съхраняваха се на по лави, лавици на шкафове, на библиотеки. Като си помислим само кога за първи път са започнали да се водят е, такива регистри за гражданското състояние. Е, това са били свещениците, които са започнали тези регистри. А пък тези регистри всъщност са основата на единия пазар, на основата на, на мобилността. Аз съм убеден, че трябва да проследим темата с огромно внимание, да разберем и какво е направила Международната комисия по гражданския по гражданското състояние и какво ще, ще направи в бъдеще, защото това е важно за Европа това е, предполага и разширяване, разширение на Стокхолмската програма. И много важен е този аспект на сертификацията. Искам да кажа и нещо лично. Аз съм роден в Сартиния. Това е един регион в Италия, който е бил господствен дълго време от Испания. Сега принадлежи към Италия. И, и имах един е, роднина, който носеше в първоначало, първоначално испанско име – Марис Сепанейра. Много дълго име беше това всъщност. В Белгия, например, това е, такова едно дълго име щеше да предизвика проблеми. Но в крайна сметка Европа живее от тези разлики и ние трябва да уважаваме такива факти. Трябва да положим усилия така, че всички имена, всички факти да бъдат взаимно признавани. Благодаря ви.